Okay, colleagues, uh, could we start? We have a... Колеги, uh, вече залата е пълна. Както виждате, uh, заседаваме в голяма зала. Това е залата на обикновено, която заседава АФЕТ. АФЕТ. So you have in front of you the agenda. Do you have additions on the agenda? No? Then we can adopt it. Then you have the, uh, the minutes have been sent around from the 29th of November. Протоколът от 29 ноември е раздаден. Има ли забележки по протокола? Не. И сега стигам до съобщенията на председателя. На последното разширено заседание на бюрото беше е, споменато, че ще трябва да вземем решение по редица въпроси и главните политически групи е, изразиха е, в комисията АФЕТ своето мнение че в бъдеще трябва общо да решаваме е, темата и кой трябва да изготви докладът по собствена инициатива, който ще бъде прият е, с гласуване в АФЕД. Ще продължиме е, дискусиите между нас и госп... председателя на АФЕД, господин брок за нашата обща политика в бъдеще. На разширеното бюро настроението, атмосферата беше много положителна. Разбира се, не малко може да направим сами, но още повече може да постигнем в сътрудничество с АСЕТ, АФЕТ, като подкрепяме, се подкрепяме едни други. Разбира се, трябва да избегнем всякакво дублиране и по-добре да съчетаваме работата си, когато подбираме темите. Срещата и с председателят на АФЕТ и двете подкомисии ще се състои в Страсбург. Ще ви докладвам за резултатите. Ще работим и по резолюция за делегацията на съвета за човешките права в Женева. Проведахме полезно заседание с някои от нашите членове, които са делегати там и вероятно идната седмица ще имаме резолюция, прията с консенсус, в която ще има и изменения, внесени от някои политически групи. Трябва да кажа, че това е резолюция, която е сходна с подобни резолюции, които сме приемали и предишните години, но сега тя ще има по-голям брой абзаци, а също така и конкретно позоваване на новите предизвикателства. Имаме нов председател на парламента, господин Шулц. Той прие председателите на подкомисиите, подкомисиите Плюс и подчерта, че човешките права са въпрос, който е много важен за Европейският парламент и че той възнамерява да подкрепи един така по-ясен, по-силен имидж за Европейският парламент. Стана дума и за нашата работа с Русия и Китай и си ще работи много активно в тази област, в нашата област. Вероятно през септември ще бъде наш гост в комисията и ще може да ни съобщи е, за резултатите от своите посещения. Господин е, е, Макмилан Скот беше преизбран за заместник-председател за мрежата Сахаров и човешки права. Имахме заседание на работната група по финансовите инструменти, инструментът за демокрация и човешки права. Работната група е съставена и наш представител ще бъде нейен председател. Изготвени са годишен план за действие, препоръки. И за този план, за този план са отделени повече пари, отколкото в миналото, което е положително. Трябва, разбира се, а, а, да а, напомним, че предстоят избори, на които трябва да се отдели специално внимание. Ана Гомес ще има грижа за това. А вчера, Заран, имахме а, среща на всички делегации от Европейския съюз, които имат отношение към човешките права. Беше много интересно да се изслуша техния дебат. И а, разбрах колко трудно е за делегациите, които работят на място, и говорих с ръководителите на делегациите и трябва да кажа, че картината не беше многоцветна, макар и извънредно важна. А, докато вчера, за, за разлика от по-рано, имаше много жени, многообразна, пъстра картина, много оживена дискусия. Е, очевидно, човешките права са не само важна е, задача, но и нейното решаване не е лесна. Нелесно. Е Подчертах, че за нас в Европейския парламент е много важно те да следат работата на нашите заседания и особено когато участват ръководителите на делегациите. Имаше промяна в, в съвета на Европа, нов върховен комисар за човешките права, господин Муисникс от Латвия, който по-рано беше председател на Европейската комисия за борба с расизма и нетърпимостта в съвета на Европа. Ние ще го поканим на нашето следващо заседание. Аз ще се срещам с господин Хамърбек едната седмица в Страсбург. Ще му благодарим за плодотворното сътрудничество с нашата комисия като председател на нашата комисия по въпроса за Русия и Сирия на 4 февруари а, публикувах съобщение, напомняйки на Русия за тях нейното задължение за опазване на човешките права, а, за нейните задължения при гласуването в съвета за сигурност на резолюцията а, за Сирия. Също така подчертах, че ние критикуваме военната подкрепа, която Русия оказва на президента Асад. Но вие знаете, че на е, също така беше поискано руските власти да уважават свободата на събиранията и на пресата. Имахме срещ, на среща преди няколко седмици с посланника на Марокко. Говорих за бившият шампион по бокс. Почертах, че ще бъде много добре посрещнато, ако ако кралят отмени неговото наказание, ако го помилва. Също така говорих с властите на Еритрея по случая на Давид Исак. Той е най-дълго политически затворник, е, е, шведски гражданин, който е най-стария политически затворник в Еритрея и поисках от делегацията на Европейския съюз в Асмара и на председателя на парламента да се запознае този случай и се надавам, че тази тиха дипломация, така да кажем, ще помогне за решаването на случаят на Давид Исак. Заедно с граф Ламсдорф, председателят на работната група, да докладваме за АФЕТ за нашето посещение на Общото събрание на ООН е миналата година, е, до година, тази година, не сме намерили още, не сме съгласили по дата, обща дата. Ние бяхме съпредседатели на делегацията, проведахме няколко срещи, на които е, Нашата комисия бе представена от госпожа Андре Кене, господин Зала и от мен самата, значи от на, а, нас тримата и повдигнахме въпроса за човешките права. А, специално внимание отделихме на Близкия изток. Имахме много интересна среща с посланникът на Израел и с представителят на Палестина защото а, въпросът беше какво решение ще вземе Общото събрание на ОНЕ по палестинското искане да, бъде, да бъдат признати те за държава членка на ООН. Имахме срещи за Либия, Сирия и Египет. А, а също така е много интересна а, среща с Кристофа Рос за положението в Западна Сахара. А, разбира се, не мога да влизам в подробности по този въпрос, но според него арабската пролет не е допринесла много за намиране на политическо решение на проблема за Западна Сахара и за положението на човешките права там. Ще се опитаме да видим дали Афет и господин Брок могат да се съгласат да организираме обща среща, както Кристофър Рот каза, той не се е отзова на... Той е готов да дойде, но не се беше отзовал миналата година да поканата на ФЕТ. По конкретни въпроси на човешките права, разбрахме, че арабската пролет има влияние върху начина по който членовете гласуват в Общото събрание на ООН има положителна промяна в начина по който гласуват арабските страни в, в Общото събрание на ОНЕ. По-добре се разбира нуждата от опазване на човешките права в рамките на политиката за човешките права на ООН. През ноември имаше намеренията бяха да се приеме резолюция за Сирия – това беше миналата година, но, но както знаете, там си останахме с намеренията. Тази резолюция не бе приета от съвета за сигурност. Защото е, необходимо беше е, въпросът за военните престъпления в Сирия да бъдат е, предадени от ООН на Международният наказателен съд. Такова беше намерението. с, беше е, прието, че трябва да има специален доклад е, за Иран. Това предложение получи широко предложение, а също така в периодичният преглед е, даде положителна оценка, където се каза, че правителството приема критиката и очаква да бъде критикувано и от други страни, членки, в оценката бе дадена положителна оценка на този доклад. А, и сега стигаме до вторият рунд за много страни а, и ще видим дали а, тези страни ще изпълнят това, което с ангажиментите, които са поели пред ООН. И чак тогава ще имаме възможност а, да видим дали а, а, този преглед а, а, наистина ще има полезните резултати, които очакваме. Имахме общ, обща делегация с АФЕТ и нашата комисия. Работихме много благотворно с господин граф Ламсдо. А втория ден аз председателствах всичките заседания, на тях обаче нямаше някакви, кой знае какви проблеми. Разгледахме въпросите така, както бяха предвидени. Граф Ламсдорф ще докладва в АФЕТ на 29 февруари на тази дата. Аз ще бъда в Бирма с делегация там. И ще благодаря а, на госпожа Андре Кини, а, ако може тя да присъства на, тази, на това заседание на АФЕТ и да ни докладва за неговите резултати. И с това приключвам съобщенията на председателя и сега стигаме до първата точка по същество от нашия дневен ред, а това е обсъждане на дейността на службата за външна дейност по човешките права и демократите, демократи, демокрацията като дейност, която е в сърцето на външната политика на Европейския съюз. ще обсъдим съобщението, разпространено от Лейди Аштън, което е, ще бъде основа за нашите разговори. Преди това съобщение да бъде оповестено и разпространено в парламента и в широката общественост трябва да кажем и нашата дума за това как по-добре да опазваме човешките права. Защото не е хубаво, че не сме имали време да допринесем в задълбочено и в подробности към този дебат. На разширено заседание на бюрото в края на ноември беше обсъден този въпрос. Това за нас е изходна точка – Повдигнахме онези въпроси, които считаме за важни. И сега се радваме, че ще разполагаме с повече, с повече време и че страните членки ще имат възможност да се по-динамично, по-активно и в по-големи подробности да разгледат въпросите, свързани с човешките права, така че ще може да разгледаме и плана за действие, когато обсъждахме годишния доклад за 2010 година, решихме, както знаете, да включим и сведения относно прегледа на положението с човешките права. Бе взето решение докладът на парламента по прегледа на човешките права да бъде изготвен от господин Таварес от Зелените. И вече нищо не ни пречи да пристъпим към обсъждане на подробностите около тези въпроси. Е, тук е господин Поповски, който познава проблемите който се занимава с тази дейност в, в, в службата за външна дейност. Искам също така а, да ви напомня, че нашата комисия предложи, когато процесът на прегледа приключи, всички европейски институции да приемат обща декларация или някакъв консенсусен документ, в който да подчертаят какво голямо внимание отделяме на човешките права, колко важни са те, са те за нас. Повдигнах този въпрос в разговорите си с външният министр на Дания и с председателството. Те не са против, но, както винаги, в такива случаи, някои страните членки също не са против, трябва да кажа. Но важно е да се спомене, че сега а, трябва да обмислим стратегията за постигане на тази цел. Трябва да подчертая, че ние сме а, твърдо решени, както и а, е, всички европейски институции са ангажирани с проблема за, околните, за, за човешките права. Това почерта и нашият председател е, господин Шулц. Е, за мен най-добре би било, ако приемем подобна декларация към края на датското председателство. И сега давам думата на господин Поповски, за да ни представи докъде са стигнали с периодичния преглед. Благодаря. Добър ден. Аз лично не съм много цветен, по-скоро е, съм от е, страната на сивото. Но, ние сме в началото на един е, процес, но този процес има и своята история. И е, нека да кажа, че не винаги е било е, лесно. Доста е, подхлъзвания имаше в първите стъпки, но е, ние бяхме убедени, че преди да надграждаме, трябва да изградим една много солидна основа. И по отношение на инвестициите, е, парите определено не са изгубени. Европейският е, парламент се ангажира в процеса още от самото начало председателят на парламента участва в форума за човешки права и от тогава непрекъснато се срещаме с вас, с членове на бюрото и с отделни парламентаристи. Освен това, върховният представител редовно се явява в пленарна зала. Последно тя беше там през декември. Вие със сигурност сте наясно с контекста на общото съобщение, комуникацията, която излезе е, външната служба, като тя е, отчита е, много променящия се контекст на положението с човешките права. Ние имаме за цел нашите действия в това отношение да бъдат по-активни и, и по-конкретно насочени към отделните страни. Кати Аштън посочи основните теми права на жените, на децата, реформа на съдебната система. Това е свързано и с целите на европейската политика за съседство. Работим и за подкрепане на гражданското общество и активистите за човешки права. Имаме за цел максимално последователна да бъде нашата политика – за да може да обхваща различни области на политиката, в които често се работи отделно. Управление на кризи, инвестиции, търговска политика, свободи, сигурност и правов ред. Ние се Консултирахме много и с доклада на Кофи Анан и е, там се упоменаваше, че не може да има сигурност без е, спазване на човешките права, не може да има спазване на човешките права без инвестиции. Затова ние също смятаме, че трябва да бъдем последователни в отчитане на всички аспекти. Работим за партньорства, многостранни и двустранни, с цел да можем да оформяме добре и нашия диалог в рамките на регионалната демокрация. Също така имаме за цел да работим колективно с всички институции, които работят в този момент и в, по всички теми. Един начин да се постигне това е да се е, да работим по-близо с е, групата е, за човешки права в съвета, която е базирана в Брюксел. Освен това е въпрос как комуникираме всички проблеми за човешките права в, в, в публичното пространство, защото тези неща трябва да се чуват. В противен случай няма смисъл да се води дискусията само в е, европейските институции. Тези институции, разбира се, работят, е, формулирали са определени действия и възможности за действие – като целта е да се постигне един обобщен вътрешно европейски подход. Парламента има своя принос в това отношение. През декември Кати Аштън изказа своето мнение, че е склонна да се назначи е, е, лице за контакт или отговарящо за човешките права на европейско ниво. Тази седмица започнаха обсъжданията в е, съвета за едно общо съобщение – е, дават се различни идеи за това какви задачи и правомощия би имал един такъв специален европейски представител. Е, работи се по бъдещия проекто мащаб, извинете, проекто правомощия на мандата на съответния представител – като се има за цел да се засягат проблемите на публичната дипломация и да се поддържа връзка с трети страни. Специалният представител трябва да може да се включва и в структурата на звената, занимаващи се с проблемите на човешките права в европейските делегации в третия, в, извън Европа. Целта е цялата ни дейност по човешките права да бъде по-последователна. И е, за първ път Европейският съюз ще назначи специален представител по конкретна тема. Това е изключител... голямо изключение, защото до момента ние сме работили с определени страни или региони, но не и с специален представител по определени теми. Е, знаете функциите на Хавиер Солана и други специални представители, но никога до сега не е имало човек, който да отговаря за една тема, каквито са примерно човешките права. Ние определено сме наясно, че трябва да работим в тясно сътрудничество с комисията – за да представяме ясно и функциите на този е, представител на Европейския съюз, защото човешките права не са свързани само с тясната политика за вътрешна сигурност. Създава се също така и план и има голяма подкрепа за, то, за, за плана за дейност по човешките права в службата започнахме вече да обмисляме под каква форма ще се формулира този план за действие. Изготвяме предложения, които ще представим близките седмици. Някои от страните членки настояха да се изготви извест някакъв политически документ, дали ще е декларация или друг вид. Ще видим как най-ефективно ще можем да свършим тази работа, не само да повтаряме ред неща, които вече са се появили в други документи. Тоест, ние отчитаме всички идеи, които идват и от страните членки и от парламента. Отбелязах си всичко, което коментира госпожа Локбилер в нейния доклад. Парламента също има своя принос с доклада по периодичния преглед. Ние ще, го, ще отчетем и неговите идеи. И много страни членки са съгласни с начина по който процедираме, т.е. основата е добра. Що се отнася до гра... графика, страните членки доста ни подтикнаха и ние имаме амбиция в това отношение да приключим с нашата работа включително с плана за действие до края на юни тази година, т.е. до края на датското председателство. Тъй като говорим за процес, един много важен момент на политически обобщения ще бъде дискусията на външните министри по време на неофициалната среща в Копенхаген в началото на март. Мисля, че става дума за 8 и 9 март. Там Катя Аштън ще да предложи да има един дебат на министерско ниво. Разбира се, не там ще се изготви проектоплана за действие, но ще се проведе един общ дебат по въпросите за човешките права. Това предложение на госпожа Аштън бе много добре е, посрещнато от министрите. То бе формулирано и в писмото, което Катя Аштън изпраща преди среща на върха, неофициална среща. Така че смятаме, че графика ни е достатъчно реалистичен. Разбира се, много се интересуваме да чуем как вие виждате следващите ни стъпки, включително и за информирането е, на широката публика за дейността на службата за външна дейност. И ако мога да се върна към думите си от самото начало, съобщението е първата стъпка. Това е възможността на върховния представител да изложи своите виждания за това как тя иска да допринесе е, за е, общия периодичен преглед за човешките права, което всъщност се прави от всички институции. Благодаря, господин Поповски. Много ви благодаря. Преди да дам думата на Дейвид Никълс от мрежата на Организация за човешки права, за да чуем неговото изказване, вие казахте, че е, срокът е юни. Според секретарията, ние вече сме си избрали докладчик и е, вероятно ще е възможно и ние да на юнската пленарна сесия да приемем доклад. Разбира се, ще има много заседания и ще отчетем и вашата дейност. Девит Никол. Uh, um, Благодаря, госпожо председател. Това е първата за мен възможност да се обърна към вашата подкомисия от името на мрежата на Организациите за правата на човека. Поздравявам ви за избирането ви за председател. С радост очаквам съвместната ни работа през едните две години и половина. Що се отнася до съобщението на комисията? Мисля, че много от онези сред нас, които работиха по процеса на преглед през изминалите месеци, ще се съгласят с господин Поповски, че процесът не бе лесен. На моменти преживявахме и доста големи разочарования. За мен е много насърчително, но и малко тревожно, че разполагаме с документ, който поставя началото на нов процес, както и документ, който дава отговори на повечето въпроси. Или по-скоро този документ по-скоро поставя въпроси, вместо да дава отговор – през следващите 6 месеца ще имаме възможност да обсъдим поставените в него въпроси с всички институции на Европейския съюз, в това число и с Европейския парламент, както и с представители на гражданското общество. Много е важно максимално бързо да стигнем до отговори, тъй като през изминалите години, докато обсъждахме политиките в областта на правата на човека, Прекарвахме доста време в разисквания, вместо в претворяването на политиките в дела. трябва да включим всички заинтересовани страни в дебата, така че в края на датското председателство да разполагаме с осъществими политики. Съобщението, с което разполагаме за нас, повдига повече въпроси и не дава толкова отговори. Ще ви представя документ, изготвен от нашата мрежа в края на октомври миналата година. Той съдържа 8 точки, които според нас са минималните изисквания за една съгласувана и ефективна политика в областта на правата на човека. Това са според нас минималните цели, които трябва да се заложат в процеса на преглед. Трябва да отбележим, че е постигнат известен напредък в редица области, но процесът все още не е приключил. Ще ви представя някои от точките залегнали в нашия документ. Първата е следната. Стратегията трябва да се отнася ясно до правата на човека във връзка с международните правни стандарти, а не само с ценностите на Европейския съюз. През изминалите няколко години наблюдаваме процес на използване на не толкова удачни формулировки от страна на Европейския съюз. Формулировките се изместват от всеобщи стандарти в областта на правата на човека в посока към ценности. В нашия документ ясно се набляга върху всеобщата, всеобщия извинете, характер на правата на човека и международно признатите норми в тази област. Вторият въпрос, който повдигаме, засяга съгласуваността на политиките в областта на правата на човека, както на ниво Европейски съюз, така и във външните политики на съюза. Трябва да се постигне пълна съгласуваност. Нашата организация вече от много години набляга на този въпрос. Поставяме ударението върху проблема с съгласуваността между съблюдаването на правата на човека в Европейския съюз и съблюдаването и защитата им извън Съюза. За пръв път от няколко години насам тази съгласуваност е обект на сериозни разисквания от страна на Европейския съюз. Приветстваме това, приветстваме инициативите по време на Белгийското председателство, работата по които продължава. За пръв път се подхожда наистина сериозно към необходимостта от съгласуваност на политиките. В в съобщението на комисията не се дават отговори, по-скоро се повдигат въпроси. Ето защо през следващите няколко месеца трябва много точно да обсъдим възможностите за разработването на механизъм за политика в правата на човека. Третият въпрос, който повдигаме в документа си, е свързан с необходимостта от това правата на човека да се поставят в центъра на политиката на Европейския съюз, да бъдат отчетени във всички области на политика на съюза. Тази необходимост се опоменава в документа на комисията. В него обаче не се визират възможностите за нейното практическо приложение. Ако разгледаме политиките в областта на правата на човека през изминалите няколко години, то ще установим, че има объркване по отношение на разпределението на правомощията, както и по отношение на въздействието на отделните политики върху правата на човека. В дирекцията по правата на човека има служители, които през изминалите години са работили в други области. В документа на комисията няма ясни насоки за това как правата на човека да бъдат отчетени в други области на политика на Съюза. Четвъртият въпрос, който повдигаме, визира ролята на държавите членки. Наблюдава се процес на понижена ангажираност от страна на държавите членки в областта на политиките за правата на човека, най-вече по отношение на практическото им прилагане. Надяваме се, че съветът в отговор на съобщението на комисията ще засегне този въпрос. В съобщението на комисията съвсем накратко се опоменава ролята на държавите членки. Мисля, че съветът през следващите няколко месеца трябва да вземе отношение по този въпрос. Петият въпрос в документа ни е свързан с обучението на всички служители в областта на въпроси, свързани с правата на човека. Трябва да се правят прегледи на постигнатите резултати от дипломатите в службата за външна дейност. Обучението се опоменава в съобщението на комисията, но то не се предвижда като задължителна мярка на ниво служба за външна дейност. Не се предвижда задължително обучение на ръководителите на делегации, например, не се опоменава нищо и за оценката на постигнатия от отделните служители напредък при реализирането на целите. Шестата точка от документа ни визира прозрачността и отчетността, най-вече в рамките на партньорството и консултациите с гражданското общество. Съобщението на комисията е знак за това, че на ниво Европейски съюз този проблем се преосмисля, най-вече в светлината на актуалните събития в арабския свят. Мисля, че на гражданското общество вече действително се гледа като на партньор. Въпреки това продължава да съществува необходимост от консултации с гражданското общество, реални консултации, а не само формални. Трябва резултатите от тези консултации да бъдат действително включвани в решенията, вземани на политическо ниво. Във връзка с това сме изготвили документ, в който се отразява нашето виждане за консултациите с гражданското общество. Той бе предоставен на баронеса Аштън през 2010 година. Седмата точка от документа ни се отнася до специалния представител много се радвам, че на ниво съвет е постигнат напредък, че е взето решение да бъде въведена функцията специален представител, надявам се, до края на датското председателство. Не бива да отлагаме тази мярка до приключване на целия процес. Ще се спра и върху писмо, което нашата мрежа изпрати преди няколко седмици то, доколкото знам, е предоставено и на членовете на комисията. В това писмо излагаме своето виждане за задачите, които трябва да изпълнява специалния представител по правата на човека, както в Европейския съюз, така и извън него, с оглед ангажирането на всички държави членки. Следващият въпрос, върху който се спираме, е ефективността на работата на ниво съвет в областта на правата на човека. Този проблем не е засегнат в съобщението на комисията. Мисля, че съветът трябва да вземе отношение по него. По време на австрийското председателство бе изготвен много добър документ, в който се разглежда въпросът за работните групи на ниво съвет, за това как те трябва да отчитат правата на човека в своята работа. За съжаление, този документ не бе приложен на практика. Мисля, че той трябва да бъде препотвърден от съвета. И последният проблем, върху който се спряхме през октомври миналата година, бе следният. Стратегията в областта на правата на човека трябва да включва всички институции. Това трябва да е обща стратегия, която да предвижда роля не само за парламента, съвета или комисията. Със задоволство отбелязах думите на вашия председател, която заяви, че в края на датското председателство би следвало да се изготви още един такъв съвместен документ – от страна на Службата за външна дейност, парламента, комисията и съвета. В този документ всички институции всяка по делно трябва да очертаят своята роля в процеса. Благодаря. Благодаря. Благодаря и на цялата мрежа, която следи тази работа толкова внимателно, защото с годините различните неправителствени организации са натрупали различен опит и за това вашите препоръки са много ценни за нас. Сега бих искала да дам а думата на докладчика, господин Тавареш. Благодаря. Благодаря господин Поповски, благодаря господин Никола за вашите а, представения. Ние а, смятаме, че това съобщение ще бъде много важно. то ще съдържа важни понятия, които ние бихме искали да се развият по-нататък и които парламента трябва да развие по-нататък като участник в, този дебат. Това е част от по-широкият стратегически дебат. Каква трябва да бъде философията, каква трябва да бъде методологията и как да провеждаме европейската политика в областта на правата на човека. Говоря като докладчик, по-скоро координатор на зелената група, а зелените смятат този доклад за особено важен. В парламента вече започваме да мислим за стратегическото значение на политиката в областта на правата на човека, както каза и нашия колега. И разбира се, парламентът има дълга традиция в тази област. И отдавна действа в областта на правата на човека. В сравнение с други парламенти, трябва да кажа, че Европейският парламент играе една единствена по рода си роля в областта на правата на човека. И, е, и това е резултат от творческия подход на Европейския парламент и неговите членове. И знам, че всички политически групи ще участват а, с приносите си в а, това съобщение, което ще бъде фактически е, доклад от страна на парламента. Както и нашата председателка подчерта, трябва да кажа, че имаме вече изходния пункт. И сега трябва да отговорим на основните въпроси за методологията, за планът за действие въпроси, някои, които вие, господин Поповски и господин Николас, повдигнахте. Въпросите за това как да провеждаме на практика нашата политика в областта на правата на човека. Разбира се, с нетърпение очакваме да видим документът по отношение на това как ще провеждаме консултациите и как да получим колкото може по-обективна информация. Както се е споменавало тук, ние сме политическа, не дипломатическа институция. Но дори в битността си на политическа институция е необходимо да основаваме работата си до колкото може повече на обективна и надежна информация. А това се отнася, разбира се, и за комисията, и за съвета. There are some questions that, that we have... Uh, Неодавна обсъдихме вече някои въпроси. Искам да спомена а, два въпроса, които според мен, по които според мен си струва да се помисли. И трябва да видим дали нещата са се променили. Знаем как светът се промени с арабската а, пролет, но трябва да видим какво се промени и в Европа. Първо, да помислим за институционните промени, които проистичат от Лисабонския договор. И второ, изходът от кризата и политиката, която Европейският съюз прилага спрямо а, тази криза. На пръв поглед, може би тези въпроси изглеждат не особено свързани с проблемите на правата за човека, но те имат голямо значение за нашите отношения с други части на света, с важни регионални а, групировки. И, защото виждаме, че в някои страни членки, например, кризата създаде групи от населението, които зависят от економическа помощ и от политическия диалог с трети страни. Трябва да помислим и за това как да бъдем по отзивчиви, как по-бързо да, действаме. Наш, някои от нашите партньори е, стават все по-силни, но още не може да твърдим, че, да твърдим, че положението с правата на човека е достатъчно добро. Това се отнася и за Европа. В Европа светът ще има по-голямо доверие, ако ние започнем да решим от нас самите, като решим първо нашите свои проблеми. Примерно да погледнем как е, европейските търговски дружества, дружества работят извън Европа, дали е, с достатъчно чувство за социална отговорност. Защото тяхната дейност понякога подкопава усилията, които ние полагаме за опазване на правата на човека и за защита на правата на човека в други части на света. Необходимо е, разбира се, да работим колкото може по-ефективно и да имаме много ясен график за обсъждането и приемането на този документ. Вървим към приемане на политическа декларация от институциите, нещо, което ще бъде много интересно за нас. Важно е да се съберем и да подготвим документ, който е едновременно категоричен и отразява неговото съдържание е достатъчно конструктивно и достатъчно пряко свързано с проблемите. Сигурен съм, че всички сме готови да работим за постигане на тази цел и че нашата работа ще бъде плодотворна. Надявам се, че ще сътрудничим успешно. А сега господин Хауит. Благодаря. Добре дошли на ораторите. Тук е, ние сме ги виждали нееднократно. Ние до известна степен критикувахме службата за външна дейност, но нека да ви уверя, че това, което парламента предлага като идеи и стратегически елементи в своя доклад, и също така и приемането на резолюцията идва да покаже, че ние искаме да работим съвместно, за да може посланията, които излизат от службата за външна дейност, да бъдат и те достатъчно последователни. Ние работиме в подготовка на нашата дейност, но също така мога да ви уверя, че и нашите послания към вас ще бъдат достатъчно еднозначни и ясни. Приветствам всичко, което каза господин Поповски. Действително, документът от госпожа Аштън по отношение на идеите си е много усилен. По темата човешки права Европейския съюз би следвало да под сили до този момент не е бил толкова ефективен в действията си, свързани с декларациите за подкрепа на човешките права. Затова приветствам и намерението на върховния представител да направи тази наша политика много по-активна, да се действа на практика, Знам, че тя е много мотивирана тази тема да се развива в посока на практически действия. И тя е напълно права в това си намерение. В пленарна зала през декември тя коментира, че идеята за специален представител, която бе изказана и от парламента, ще бъде обмислена и изпълнена на практика. В нашия проекто доклад, поне според мен, фактът, че ще има представител, който ще е и експерт по международно право за защита на човешките права и ще има право да представя Европейския съюз и върховния представител на Европейския съюз на най-високо ниво при правни дискусии, смятам, че е изключително е, правилна и действително трябва много внимателно да се обмисли и предложението за един механизъм базиран в Брюксел работна група по човешките права. Е, Всъщност дискусиите са били много плодотворни и сега виждаме, че този инструмент е на път да бъде осъществен. много организации, които се борят за човешки права, се представят и от мрежата за човешки права и смятам, че ние трябва да работим за това да се постигат неща. В прегледа следва да сложим акцент върху основните проблеми, които се повтарят, основните теми, по които работи службата за външна дейност. Госпожа Аштън също коментира нещата в същата светлина. И това е добре. Мисля, че някои от идеите за конкретни дейности следва да бъдат е, обмислени, да получат страните членки и съответна подкрепа. Напълно съм съгласен с е, коментара на неправителствените организации, че трябва да се включим в дискусиите за спазване на човешки права на базата на принципите на международното право. Също да обърнем внимание, че механизмите, които са предназначени за работа с държавите, където най-малко се спазват човешките права, не са достатъчно ефективни, трябва да се обмисли какво може да се направи, защото сами по себе си те не носят никаква разлика. Това е проблем, който трябва много кардинално да бъде решен. Също коментарите за вътрешната и външна последователност на политиката на Европейския съюз са много удачни. Коментарите на мрежата на неправителствени организации. Няма, няма съществени, огромни промени в политиката защото в края на кращата усилията в тази област са непрек... постоянни. Е, би следвало непрекъснато да се връщаме към едни и същи теми и да работим по тях. И не е проблема това, че се връщаме към тези теми. Въпросът е колко бързо и колко е, се работи по тях. Също се коментира въпроса за отговорността. Парламентът има огромна роля в това отношение за това да има прозрачност дейността на Европейския съюз по човешките права, а също така да има изградено доверие, да, да има добри отношения. В този смисъл нашата подкомисия има отлични отношения с службата за външна дейност, но много неща трябва да излязат и в публичното пространство, за да можем ние в края на кращата да е, бъдем отговорни пред своите граждани, да им се отчитаме за това какво е свършено. Е, по тази тема също трябва да работим с вас и да мислим как можем да постигнем това. Е, не е въпрос за това да получава парламента повече правомощия, а просто да има по-голяма степен на отчетност и на прозрачност, която за момента не е достатъчна. Госпожа Аштън няма нищо против. Е, това, в това съм сигурен, но така или иначе този елемент от дейността липсва. И накрая, а, съществува и проблема с разликата в културите – в службата за външна дейност се опитвате да изградите един начин, стил на действие, вътрешна култура, което никак не е лесно. Виждам, че цялата служба се бори с този проблем, но в края на краищата факта е, че ние не сме достатъчно ефективни в действията си за човешки права и това е свързано и с начина по който действаме, защото има разлики в културата. А, от една страна и от друга страна идеята, че човешките права трябва да се спазват и защитават, трябва да бъде основен компонент от начина на, на действие на службите и на институциите. Ние във всички случаи ще ви подкрепяме. Благодаря. Госпожа Гомес. Благодаря, госпожо председател. Нека първо отбележа, че до голяма степен съм съгласна с казаното от колегите Таварес и Ричард Хауит. Нека заявя, че няма област, в която е по-необходимо да се утвърждава културата на защита на правата на човека. Няма област, в която е толкова необходимо Европейският съюз да гарантира последователност и съгласуваност на политическите си действия, както подчерта и ораторът ни от Amnesty International – Това е област, в която работи комисарят за развитие. Областта на правата на човека обхваща много страни, с които в миналото са съществували отношения в контекста на колонизирането. Това е отразено в споразумението от Котоно. Отношенията с тези страни изискват в особено голяма степен да се отчетат правата на човека. Да оставим на страна членове 8 и 86 от споразумението от Котоно. Нека се вгледаме в реалността има. Разполагаме с инструмент за финансиране и то в значителен размер на целите за развитие на хилядолетието, който поставя особен но акцента върху правата на човека, но същевременно продължаваме да действаме по-старому. Имам предвид мерките в областта или бих казала отрасъла на политиката за развитие. Европейската фундация за демокрация. Това е единственият инструмент, който не се намира под надзор от страна на парламента. Това не осигурява никаква прозрачност. Извинете, Европейския фонд за развитие. Мисля, че Европейският фонд за развитие трябва да бъде обект на наблюдение от страна на парламента, за да се гарантира прозрачност. Има много голяма необходимост културата на защита на правата на човека да стане част от работата ни тук в Европейския съюз, част от работата на делегациите на Европейския съюз, които отговарят за прилагането на споразумението от Котоно и на други споразумения, насочени към политика в областта на развитието. Но не може да се осигури развитие без да се защитават правата на човека. Председателката, казаното от Ана Гомеш ми напомня за нещо, което чух вчера на едно заседание на тема оценка на Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Едно от изказванията беше в пълно съзвучие с това, което каза и Анна, а именно, че на ниво делегации има пълно разминаване между мисленето на онези, които работят в областта на развитието и онези, които работят в областта на правата на човека. Идната седмица, когато всички сме на пленарната сесия в Страсбург, ще бъде представена оценката на Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Мисля, че е добре някои от нас да присъстват. Това представене ще се състои на 16 февруари в Брюксел. Има какво да научим от тази оценка. Не знам дали изобщо има някаква причина у нези от нас, които работят по този инструмент, да не присъстват. Срещата ще ни е много полезна. Благодаря, госпожо председател. В годишния доклад за правата на човека в света за 2009 година и политиката на ОНЕ по въпроса, ние, членовете на Европейският парламент, призовахме върховният представител да предприеме основен преглед за това как действат всички наши инструменти за диалог по въпросите на правата на човека, както и за Европейският инструмент за демокрация и права на човека. И как ние ги използваме на многостранните форуми. Приветстваме това първо съвместно съобщение като един по-ефективен подход към нашата външна политика в областта на демокрацията и човешките права. В резултат на това съобщение трябва да пренаредим инструментите, които използваме, за да може по-ефективно да защитаваме правата на човека в целия свят. Това съобщение предлага действия в четири области. Механизми за интегрирана политика, изграждане на партньорски връзки и единство Неговата цел е да укрепи нашата решимост за защита на правата на човека в всички области граждански, политически, економически и социални права. Крайно време е да оценим ефективността на всеки отделен инструмент, който използваме и да внесем радикални промени, за да постигнем амбициозните цели на Лисабонския договор – а именно Европейския съюз като глобален актьор, деец за защита на правата на човека. Необходими са ни амбициозни цели и амбициозни инструменти, които да използваме. Подходът на Европейския съюз е специфичен в зависимост от страната, в която се прилага. Не, става дума за някакъв единен, общ подход. Ние се съобразяваме с местните реалности, за да може да постигнем конкретни резултати. Както спомена и господин Поповски, върховният представител е решена да обърне внимание на конкретни теми, които засягат различни области. Правата на жените и правата на децата, Европейският съюз се опитва да включи въпроса за правата на човека във всички свои политики. Сътрудничество, търгов, търговия, зона на свобода, сигурност и правосъдие, управление на кризите, предотвратяване на конфликтите а, и а, управление на дейността в интернет. Ще спомена само някои инструменти, при които Европейския съюз би могъл да действа по-активно. Трябва да оценим ефективността на нашата дейност и нашето участие в системата, в третата, ком, третата комисия на Общото събрание на ОМЕ, Съвета по правата на човека, Съвета на Европа, ОССЕ и други европейски институции. И да намерим начин, че гласа на Европейския съюз да бъде чут по-ясно и високо. Само когато сме единни, можем да бъдем силни. Само тогава ние можем да бъдем сила в защита на доброто. Европейският парламент, съвета, Европейската служба за външна дейност, целият Европейски съюз трябва да гарантира, защото наш, нашия глас да бъде чут в целия свят последователно и координирано. Не така е винаги е било в миналото, например в ООН трябва сериозно да помислим за ефективността на нашия диалог по въпросите на правата на човека в страни, където тези права не са на ниво като Китай и Русия. Диалога в областта на правата на човека няма да постигне нищо, в... когато става дума за страни, които не обръщат внимание на този проблем. клаузите за защита на правата на човека в нашите споразумения с трети страни е са също, така важен инструмент за защита на правата на човека. Особено това се отнася за развиващите се страни, където обикновено не се обръща голямо внимание на правата на човека. Но включването на тези клаузи в нашите договори също така повдига въпроса за това ние как може да следим за техното изпълнение на 19-та си сесия ще бъде осъдено това как европейските фирми и търговски дружества и други организации спазват правата на човека, когато работят. Затова върховният представител и службата за външна дейност разработва система от санкции и стимули, за да може в търговски дружества, които не а, е, отговарят на изискване за правата на човека, да не получават европейски субсидии. А, е, тези въпроси ще бъдат обсъждани в Европейския парламент и в парламентите на страните членки. Европейският парламент ще приеме резолюция, е, в която аз бих искал да се включи текст за подобряване на ефективността на инструментите за защита на правата на човека. Надявам се, че Европейският парламент ще внесе своя принос в този процес. Ако беше тук госпожа Андрекене, мисля, че тя а, би казала точно същото, което аз казах сега, госпожа председател. Благодаря, господин Кукън, а, за вашето а, подробно представяне на въпроса. Слушам е, с еднакво внимание и вас, и госпожа Андрикене. Господин Хавър, господин Тавариш, и вие, и тримата. Почертах още един път, че подкрепяте нашата работа. А аз пък подкрепям подбраните теми. Правата на детето, положението на насилието срещу жените, и правата на човека в условията на военни конфликти. Тези неща са винаги на дневен ред, независимо а, кога и къде ги обсъждаме. Подчертаваме също така, че тези неща са още по-важни днес. Особено важно е също така да обръщаме внимание за отговорността, която носи а, бизнесът а, в своите отношения с трети страни. Преди да дам отново думата на господин Поповски, ще кажа само две неща. Господин Поповски говори за среща в Гимлих в началото на март в Копенхаген. Разбирам, че датското правителство, а пък и външния, датския външен министр говори пред АФЕТ. Значи моето правителство, германското правителство и датското правителство написаха писмо във връзка с прегледа преди известно време, но това не е достатъчно. Така че онези от вас, които имат достъп до своите правителства, трябва да продължат да лобират за значението на, европей... на правата на човека в европейския контекст Знам, че съответните министри работят по този въпрос, но струва си да им напомним още един път неговата важност, за да може нашите правителства да не го забравят. Това първо. Второ, трябва да кажа, че един обхватен доклад на парламента за работата а, на СВД и а, за плана за действие, в който ще се посочи какво трябва да се подобри в нашата работа, ще улесни много нашето е, наблюдение за това как се изпълняват е, тези задачи. Мисля, че от тук трябва да тръгнем. Разбира се, планът за действие е един важен и голям проект. Но тъй като няма да имаме преглед в близко бъдеще, трябва да използваме този случай – за да се обърнем към другите институции, да отделят необходимото внимание, да се отнесат с необходимата сериозност към този въпрос. Ако това може да стане в областта на развитието, трябва да е възможно и в областта на правата на човека. Говоря от личен опит. Наред с работата по плана за действие и работата по прегледа, необходимо е да помислим за създаване на редакторски съвет от различните институции, който да подготви обща декларация. Това е препоръката, която бих искала да направя. Правя и включително и на СВД. Господин Поповски, имате думата. Благодаря. Благодаря за всички е, коментари които приемам като насърчаване за нашата работа. Те са много позитивни по отношение на посланията от съобщението и аз много ви благодаря. Ако мога да коментирам по отделните въпроси, малко ще ги групирам. Първо за последователността на политиките ни и включването на съображенията за човешките права в е, всички документи и културата, за която говори е, господин Хауит. След това обвързането на човешките права с е, помощта за развитие и темата за назначаването на специален представител за последователността и какво предизвикателство е това, последователността в политиките. Действително въпросът е, е много комплексен. Ние се опитваме е, да дадем някакъв коментар в съобщението, но не е възможно да дадем пълен отговор. Просто при изпълняването на съответните политики, а и когато работим по плана за действие, трябва да работим съвместно с комисията в много конкретни области, като например търговията, или въпросите на миграцията, или други чисто ресорни политики, за да можем да упражняваме въздействие, е, да така, насърчаваме, да обръщаме внимание на хората, които се занимават политиката в други дейности, да обръщат внимание на човешките права. Външните инструменти, е, особено в следващата финансова рамка, където парламентът има своето пълно участие в рамките на процедурата под съвместно вземане на решение, са много важни. Ние току-що в е, насоките за програмиране за службата е, финализирахме съответните препоръки. Една от препоръките бе въпросите на човешките права и на доброто управление да бъдат разглеждани пределно широко. Да не се разглеждат в рамките на отделния инструмент, примерно инструмента за човешки права, а да бъдат отчетени в всички други инструменти, примерно в инструмента за развитие и сътрудничество или инструмента за подкрепа на демокрацията. Тоест, това съображение ние го отчитаме. След малко ще говоря за връзката между човешките права и развитието. По отношение на това да включваме съображения за човешките права с всички политики и документи, ние вече работим по тази въпрос в, с всички служби, всички звена на службата за външна дейност. Разбира се, колегите ни не могат да отделят 100% от времето си само за темата човешки права, но те работят, създали сме мрежа и това е една добра основа. Обучаваме и съответните колеги, които работят в е, делегациите и в основните представителствата. А също изграждаме в момента мрежа за контактни точки в, в, в е, отделните географски райони, отделните звена, които отговарят в географските райони в СВД, именно за хората, които отговарят за човешки права. Съответните дискусии в съвета продължават, но ние вече предприемаме конкретни стъпки и смятаме, че те ще дадат своето отражение и ще бъдат е, видими в скоро време, така че вие ще можете да усетите разликата връзката между човешки права и развитие. Тук също се поставя въпроса за последователността на политиката, но също така и нещо, което коментира госпожа Гомес. Съобщението на комисията от миналата година и на върховния представител за бъдещето на дейността на СВД показва именно акцент върху управлението и човешките права. Това ще бъде основен стълб, основната водеща нишка в дейността ни в бъдещите 7 години. И ще има отражение и в програмирането на самите финансови инструменти. Тоест, когато обмисляме, примерно, подкрепи за бюджета за нашите определени наши партньори, ще имаме за цел да включим и този компонент. Тоест да сложим по-голям акцент върху доброто управление и спазването на човешки права. В смисъл да предложим на нашите партньори своего рода договорни отношения, които ще ги задължат да следват определени видове поведение. Това, разбира се, първо първа ще се обмисля от страните членки, но като идея е просто да из... надграждаме на подхода да даваме повече, срещу което да получаваме повече. Тоест да засилваме инвестициите в по-добре управление, в по-добро спазване на човешки права, с което ще можем да предложим и по-голяма помощ на съответните държави. Това е изключително важен начин на действие в бъдеще. Разбира се, и основните инструменти за диалог за човешките права, за подкрепа на, на управлението, ще си върват така, както са предвидени в споразумението от Котону. Аз лично се чувствам много насърчен от вашия график. Е, смятам, че много добре е съобразен той доклада ви с нашите планове. По отношение на е, назначаването на европейски представител на човешки права, е, имаме желание да се действа бързо, да не изчакваме юни, когато вие ще приемете доклада и когато ще се изгради плана за действие а да се действа максимално бързо, за да може назначеното лице да съдейства за, изга... за извършването на нашата работа. Не мога да кажа дали това ще се случи през март и април. Ние те първа още ще изграждаме мандата, длъжностната характеристика. Върховният представител трябва да даде предложение за съответното лице и съвета да го одобри, но ние имаме за цел да не се чака прекалено много, да действаме максимално бързо, за да повишим и чисто видимостта на нашата работа по човешките права. Върховният представител също направи декларация, че има ангажимент за повишаване на видимостта и на отчетността на своята дейност, така че имаме за цел именно да работим в това отношение, включително и с представителите на място. И в заключение благодаря ви за насърчаването. Ние ще поддържаме връзка с вас, ще се явяваме пред вас, за да ви е, разкажем докъде сме стигнали в нашата работа. Действително се намираме в началото на процеса, но е добре да имаме е, крайни срокове, защото така ще действаме максимално концентрирано и ще постигнем добри резултати. Председателката. Благодаря, господин Поповски. Е, така, заинтересувани един, една, един момент от вашето изказване, именно, че ще бъде назначен представител за човешките права. За нашата комисия това ще бъде изключително важно, но за нас е важно също и да обсъдим този момент и т.е. вие да го обсъдите с нас, не само с Комисията по външна дейност. Това е един елемент от доброто ни взаимодействие. Благодаря. За нас също като парламент работната ни програма е, е ясна. Мисля, че различните политически групи ще решат и кой ще бъде докладчикът в сянка, ако още това не е направено и ние ще започнем работа по доклада. И сега стигаме до следващата точка годишния доклад по човешки права в света и политиката на Европейския съюз, това число последиците за стратегическата политика на Европейския съюз за правата на човек. Докладчик е господин Хауърд. Тук са господин Хауит, извинете, и докладчите в сянка са тук. Господин Жавержия, господин Танък и други имена. Господин, господин Таварес за зелените. Тук е и господин Слон от външната, службата за външна дейност, за да ни даде е, тяхната реакция по доклада и се надявам да не говоря много дълго. Нека да обявя, че вие сте получили доклада в превод на всички съответни езици. Господин Хауи. Um, Благодаря, госпожо председател. Нека първо съвсем накратко да отбележа, че имаше доста големи проблеми Имаше важни въпроси, които трябваше да бъдат обсъдени във връзка с съгласуваността с други доклади. Имам предвид, например, доклада от миналата година. Много е важно настоящият доклад да не променя вече постигнати споразумения тук в нашата подкомисия, а дори напротив да допринесе за по-голямо сътрудничество и координираност особено що се отнася до стратегическия преглед. Много е трудно да се работи по стратегическия преглед. Опитах се, когато изготвях частта по тази точка, да взема предвид това, за което вече сме се споразумели в нашата подкомисия. Опитвам се и да не изпреварвам хода на процеса Правя всичко възможно и за да си сътруднича с докладчиците в сянка, така че да застанем на единна позиция. Мисля, че настоящото разискване за Европейската фундация за демокрация е от особено голямо значение. Трябва да го обвържем с темата на доклада, тъй като въпросът наистина е много важен. Ще спомена нещо и за процеса, Можем справо да отбележим по отношение на колегите ни от СВД, че тази година парламентът в по-малка степен участва в изготвянето на годишния доклад в сравнение с изминали години. А би следвало именно тази година да участваме по-активно. Съжалявам, но трябва да призная, че сътрудничеството с парламента стана жертва на затрудненията в рамките на целия процес. Получавахме информация чрез секретарията, не отричам това, но би ми се искало годишния доклад за правата на човека да се изготвя от името на всички институции на Европейския съюз. За тази цел нашият секретариат трябва по-активно да участва в изготвянето на текста. Надявам се, че с него ще бъде установено по-активно сътрудничество през идните години. Докладът, тъй като е годишен, е доста обстоен, включва много теми. Няма да се спирам по-отделно върху всяка от тях. Ще дам възможност на докладчиците в сянка да посочат онези части от текста, с които не са удовлетворени, да посочат дали искат нещо да се допълни или поправи. Няма да правя обстойно изложение, тъй като нямаме време тази сутрин. Котишният доклад на съвета е прекалено описателен. Той съдържа много обстоен списък с действия, но не и оценка. Вече от години наред изтъкваме този проблем, изтъкваме, че трябва да се промени нещо в подхода на съвета. Отчитането на правата на човека във всички области на политика на Съюза е много важно, както каза господин Поповски. То е в основата на всички теми в областта на правата на човека. Ще се спра върху основните моменти, по които се опитах да работя тази година. Това са въпроси, които според мен са особено относими, като се има предвид актуалната обстановка. Имам предвид не само арабската пролет, но и Бирма, провалените според мен избори в Иран. Във връзка с тези събития възникнаха въпроси по отношение на демократичния преход, както и въпроси свързани с така наречената задълбочена демокрация, както я описва Баро баронеса Аштън. Можем наистина да се гордеем с реалния напредък, постигнат по целия свят във връзка с отмяната на смъртното наказание. Тази година се отбеляза 10-та годишнина от ам, приемането на резолюция 1325 на съвета за сигурност на ООН. В нея се набляга върху ролята на жените в консолидирането на мира и зачитането на правата на човека. Тази тема е отчетена в нашия доклад. Приключи и прегледа от страна на съвета по правата на човека – в резултат от този преглед се стигна до извода, че Европейският съюз е постигнал значителен напредък в установяването на независими функции, както и чрез установяването на длъжността на върховен представител за външната политика и политика за сигурност. Не успяхме да постигнем много голям напредък на ниво ОНЕ. Това се признава в моя доклад. За съжаление, се наблюдава забавяне в работата на Европейския съюз по ратифицирането от страна на Съюза на Европейската конвенция за правата на човека. Тази година наблюдавахме и задълбочаващи се опасения във връзка с политиката за борба с тероризма, както в трети страни, така и в Европейския съюз. Бяха изказани опасения във връзка с това доколко се зачитат правата на човека в тази борба. Тази тема е особено деликатна, както и останалите ми колеги в парламента. Аз в никакъв случай не симпатизирам на терористите, но това не означава, разбира се, че не следва да зачитаме правата на човека в борбата с тероризма. В редица области в текста са предложени нови идеи. Няма да се спирам върху всички. Ще наблегна само върху някои, които са от общ интерес и след това ще дам думата на колегите, за да споделят трудности и проблеми. Съгласен съм с господин Никълс за необходимостта, извинете, от гарантиране на съгласуваност на политиките, както тук в Съюза, така и в трети държави ще наблегна на въпроса за убежището и миграцията. Създадена е работна група в тази област. Разбира се, работните групи не са единственото решение, но те са възможност за разработване на идеи. През изминалите години се работеше и по изготвянето на условни критерии за оценка на напредъка в областта на правата на човека Работим по принципа повече срещу повече, но то не е толкова трудно да се говори по този въпрос. Можем по-скоро или би трябвало по-скоро да говорим за въпроса по-малко срещу по-малко. Трябва да се спреми върху търговските и международните споразумения, сключени от Европейския съюз. Ратифицирането на Римския статут трябва да е сред изискванията за допустимост, когато се вземат решения по общия, общата система за преференции и установяването на преференциални търговски отношения. Трябва също така сред условията да е подписването на незадължителния протокол към Конвенцията срещу изтезанията. Говорим за отчитането на политиките в областта на правата на човека не само в областта на всички всички наши политики, но и на ниво ООН. Трябва да се вземат предвид препоръките от всеобщия периодичен преглед за всички отделни страни. В доклада заявяваме, че има особени проблеми с предоставянето на бюджет на Международния наказателен съд. Това бе отбелязано и от колегата Крайсол Дьорфлер в неговия доклад. Що се отнася до Европейската служба за външна дейност, въпреки отправени от нас в миналото искания, аз не получих достъп до резултатите от диалога за правата на човека с Русия и Китай. Това е абсолютно недопустимо. Трябва да се даде възможност на парламента да проведе консултации. Искам да ми се предостави достъп до оценката на резултатите от този диалог. По отношение на принудителните бракове Тази тема бе засегната по време на семинар, организиран от моята група. До момента тя не е била вземана предвид от Европейския парламент в работата му по правата на човека, което наистина е невероятно. Ще трябва да се спрем и върху интернет и социалните медии. Това е тема засегната в доклада. Обръщам се към групата на зелените. Искам да ви припомня следното. Когато говорим за така наречената корпоративна социална отговорност, трябва да имаме предвид, че сред компетенциите на нашата подкомисия е да насърчаваме зачитането на правата на човека. Корпоративната социална отговорност не е просто инструмент с незадължителен характер – В а, тази област трябва да бъдат отчетени правата на човека и мисля, че трябва да използваме правилната терминология тук в комисията ни. В противен случай ще си отслабим позицията. Особено е важен въпросът за корпоративната социална отговорност. Ще ви припомня и изследването от Единбург. В него се очертават много действия за бъдещето. Мисля, че в годишния доклад е особено добра частта за деловите среди и правата на човека. Ние тук в подкомисията също ще извършим работа по тази тема, ще организираме семинар. Това бе всичко от моя страна. Очаквам с радост изложенията на колегите. Особено съм доволен, че успяхме заедно да работим по текста и се надявам да продължим да работим заедно, за да застане парламентът на максимално силна позиция. Благодаря, господин Ха. А сега ще дам думата на докладчите в сянка. Кой ще започне? Господин Шип, благодаря, госпожо председател. Искам преди всичко да изтъкна, че изготвеният от колегата Хауит текст е много добър и интересен. Винаги, когато се занимаваме с подобна тема, установяваме, че тя включва много различни аспекти. Към подобни теми са относими редица институции, не само на ниво Европейски съюз, но и в световен мащаб. В следствие от това, когато изготвяме окончателната редакция на текста, трябва да вземем предвид и много различни становища. Работата по доклада със сигурност ще отчете всички коментари, всички становища. Ще се опитаме да постигнем компромис. Сред докладчиците в Сянка сигурен съм, че тук в нашата подкомисия ще постигнем добри резултати. Нека изтъкна следното. Би било добре да направим препратка към документа на СВТ, който бе публикуван през декември. Ще цитирам документа в писмена форма, ще изпратя с писмено съобщение на докладчика, тъй като в момента не си спомням точно заглавието. Трябва да заявим и политическа воля за засилване на ролята на СВД Текста трябва да съдържа и препратка към декларацията на съвета за европейската политика на добро съседство. В преамбюла, както и в самия текст, е записано, че Европейският съюз е постигнал определени успехи, например по отношение на арабската пролет – текста се отбелязва също така и необходимостта от подход, който да отчита специфичната ситуация в отделните държави. Това въжи, разбира се, и за арабските страни и арабската пролет. Ще цитирам доклада на Вероник Де Кайзер, в който се посочва, че Европейският фонд за демокрация е особено важен. В текста се изявява удовлетворение от предоставянето на финансиране по този фонд, а в настоящия доклад се заявява единствено, че съществува подобна инициатива. Още една бележка. По точка 64. В нея се съдържа препратка към международната класификация на заболяванията. Питам се дали е препоръчително да правим препратка към тази класификация, тъй като в моята страна нямаме добър опит. Имам предвид страни от бивши комунистически държави, като Русия, например. Страни като Русия и Китай на преследване се подлагат представители на опозицията, като за претекст се използва тази класификация. Въпросът е политически и не мисля, че текста ни трябва да съдържа препратка към класификацията на заболяванията. Що се отнася до годишния доклад, то моето впечатление е, че повечето от изказалите се до момента са на мнение, че качеството на този текст е много важно. Не трябва година след година в него да се повтарят едни и същи неща. Трябва да приложим съгласуван подход Би ми се искало в този доклад да се наблегне върху положението на правата на човека в световен мащаб, но и да се предложи един съгласуван подход. Нерядко сме обсъждали доклади за положението на правата на човека, като например доклада на Human Rights Watch, който обсъждахме миналата година. Моето впечатление е, че би трябвало да се опитаме да изработим свой индивидуален подход трябва да обвържем нашия доклад с други вече публикувани доклади за правата на човека. Използвана е информация от различни източници за положението на правата на човека в отделни държави. Възниква въпроса дали тези източници действително са надежни, дали информацията от тях се основава на факти или отразява само лични становища. Мисля, че трябва да използваме единствено източници, които да съдържат проверени факти. И сега ще се спра върху една моя любима тема Става дума за ролята на международните структури и организации, работещи в областта на правата на човека. Текста съдържа препратка към тях. Тези институции играят все по-голяма роля, най-вече по отношение на онези държави, спрямо които Европейският съюз прилага преференциални режими. Имам предвид държави съседни на Европейския съюз или страните на арабската пролет. Мисля, че би било добре да се организира размяна на мнения с тези международни институции. Трябва да се обсъди какъв подход да се приложи към тези държави в рамките на подкрепата за демократичния преход там. Няколко думи за Международния наказателен съд. В текста има параграф за функционирането на съда. Вече сме разговаряли по тази тема тук в нашата подкомисия. Разговаряли сме за методите, които прилага Международния наказателен съд при наказателното преследване. Мисля също, че като се има предвид, че Европейският съюз трябва да отдели повече внимание на сътрудничеството с съвета на Европа. Трябва да активизираме сътрудничеството си с съвета на Европа. Вече е имало връзки с комисаря по правата на човека. трябва да се разгледа и въпроса за финансирането на определени проекти, например чрез инструмента за демокрация и права на човека. Европа Europy можна било би теж ужич вспарча финансове. Имам предвид партньорските проекти, ако привлечем за тяхното осъществяване стран... други страни, например членки на съвета на Европа, можем да увеличим размера на финансиране по инструмента за демокрация и права на човека. Можем да работим и съвместно с омбудсмана в страните членки на източното партньорство. Докладът е много важен. Текстът е по инициатива на Европейския парламент. Ще кажа няколко думи и за наградата Сахаров. Мрежата на лауреатите на наградата Сахаров внася особено голям принос в подобряването на положението на правата на човека. Мога да ви дам за пример Бирма – имаме лауреат на наградата от Бирма. Напълно приемам това, което каза господин Хауит, а именно че е особено важно как реагира общността в интернет пространството каква е нейната реакция на споразумението АКТА, търговското споразумение за борба с фалшификатите. Но то изобщо не се отбелязва в доклада, а темата е много спорна не само в моята страна, но и в цяла Европа. Последният въпрос, върху който ще се спра, е преследването на основа на религиозна принадлежност – това е явление, което се наблюдава в световен мащаб и то в все по-голям размер. Все повече религиозни общности в редица страни са обект на преследване. Това въжи и за християнските общности. Милиони християни по света са подложени на преследване. Обект на преследване са и религиозни общности в страни като Корея, например. Това преследване понякога възниква в резултат от политически промени. Ще ви дам за пример преследването на коптите в Египет или Иран. За съжаление, нерядко преходът към демокрация води до конфликти между мнозинствата и мълцинствата. Нерядко революционните промени в посока към демокрация оказват неблагоприятно въздействие именно върху малцинствата. И трябва да привлечем вниманието към този проблем. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Чип. Сигурна съм, че докладчикът много внимателно е слушал многобройните препоръки, които изразихте. Сега господин Донски, след това а, сега на думата нататък. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да изразя моята благодарност. А, имах удоволствието да работя с господин Ховит и мисля, че това, което беше важно, беше, бяха консултациите с нашите колеги от другите политически групи. И всички знаем докъде се простира нашият опит и нашите знания, когато става дума за годишния доклад. Ние познаваме спецификата на едни страни, на други не. И затова има голям. Винаги има полза, когато политическите групи и колегите участват общо в тази работа и за всичко това благодаря на господин Хауит. Особено внимание беше обърнато на оценката. Важно е, че Докладчикът подчертава, че вместо описания трябва да имаме оценки. Изправени сме пред е, редица предизвикателства. Годишният доклад е, избрава не само нарушения на правата на човека, неравнопоставеност, е, неравенство и така нататък, но също така и отбелязва пасивността, индиферентността, не само на политическите елити, но, но също така и а, редица други фактори, които ако не бъдат оценени както следва, няма да може работата ни да върви напред. Затова мисля, че оценката е особено важна. С това съм напълно съгласен. И още нещо, което е специфика на този доклад публична тайна между защитниците на правата на човека е така нареченият избирателен подход. Знаем, че понякога колегите обръщат повече внимание едни а, на правата на ЛГБТ, други на религиозните групи и така нататък. Но това е нещо, което, с което трябва да се примерим. Така че докладът е, е един чудесен пример е, за това как може да се очертае една широка картина, без да се изпада в, в е, някакъв дисбаланс. Наред с очевидните нарушения на правата на човека, каквито, например, имаше по време на студената война, сега някои нарушения на човешките права не са така явни. Много по-трудно е те да бъдат открити и разобличени. Когато става дума, примерно, за свободите на интернет, когато става дума за определени културни прослойки, за беззаконността на определени политически или други слоеве, за някои специфични елементи на законодателството в определени страни, и затова нарушаването на човешки, правата на човека става все по-трудно откриваемо и затова е много важно да разполагаме с емпирични доказателства и да работим упорито, за да събираме необходимите доказателства. Необходимо е да се подчертая, че работата по този доклад обогати опитът ми. Искам да поздравя господин Хауит за неговата работа. Трябва да кажа, че като докладчик в Сянка има голяма полза от работата по този доклад. Благодаря, господин Мовски. Сега госпожа Версие. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към господин, казаното от господин Донски. Напълно съм съгласна. Беше удоволствие да се работи с господин Хауит който ни привлече за участие в тази работа. И смятам, че това, което той направи, позволи да избегнем е, годишното изброяване, на което сме ставали свидетели по-рано. И избегнахме също така известен релативизъм, който, от който страдат всички групи, независимо за кои става дума. Става дума за един общ подход. Подход, който е особено важен, когато е необходима последователност. От една страна последователност и единогласие между различните мерки, различните доклади на Европейския съюз, е необходима една реорганизация. И повече от всякога е необходима последователност между думите и делата. необходимо е да поработим заедно над някои абзаци в документа. Особено където става дума за вътрешната и външна последователност в нашите вътрешни и външни действия. Необходимо е да се подчертае, всичко, което е свързано с социалните мрежи и с интернет ще дума и за киберпрестъпността и новите методи на демокрация, които се развиват във връзка с интернет. Тук трябва да бъдем много бдителни, за да можем да избегнем а, онва, а, а, което много пъти а, наричаме политика на сигурността и много пъти бъркаме целта а, не знаем точно какво искаме да постигнем. Същото се отнася и до поставянето на определени проблеми в центъра на нашата работа и а, необходимостта от внасяне на изменения по, по, по този въпрос. Да ви дам един пример. Миналата седмица а, а, а, мислих по въпросите за последователността. Господин Хаует говори за значението на арабската пролет. Но това, което аз видях а, във връзка с позициите на Европейския съюз, на, във връзка с Тунис по-специално и нашето партньорство с, с него, а, господин Орле специално искам да спомена. Защо го споменавам? Отбелязах два примера – От една страна, а, съобщението на комисията настоява, че трябва колкото може по-бързо да се създаде обща комисия от предприемачи, бизнесмени от Тунис и от Европейския съюз. И нещо, което е много важно, защото това е сигнал, който изпращаме към тези страни това е да настояваме за политиката на либерализация на свободния обмен. настояваме на това, а не на економическите и социални нужди на Тунис. бях удивена, примерно, че комисията предлага да се решат проблемите на Тунис с, с туризма, като либерализира въздушния транспорт. Очевидно, проблемите на туризма в Тунис не се не опира до липса на самолети или на недостатъчни транспортни възможности към и от Тунис. Мисля, че сигналите, които изпращаме към южния бряг на Средиземно море по този начин, могат да бъдат вредни. Тунис е страната, която има най-големи възможности да напредва, е, като си имат предвид трудности, с които се сблъскват останалите е, страни от Северна Африка. Е, за това трябва да помислим точно под какъв ъгъл трябва да разглеждаме всички тези въпроси. А за мен економическите и социални въпроси са неразделна част от нашето общо виждане на правата на човека и трябва непременно да бъдат взети предвид. Благодаря, госпожо Вържия. Сега има заявка за участие от двама колеги, които не са докладчици в сянка. Госпожа Кил Нилсън първо. Благодаря. Колегата Тавареш в момента отсъства. Той е докладчикът в сянка, но нека да кажа, че за нас зелените докладът е много добър. Ние ще го подкрепим. Много изчерпателен, много богат. Също считаме, че е много амбициозен, защото се размишлява и върху стратегическите цели е, за спазване на правата на човека и политиките на Европейския съюз, така че ние ще подкрепим доклада с удоволствие. Благодаря, госпожа Декайзер. Благодаря. Аз е, също няма да кажа, че не подкрепям доклада. Действително, той е отличен. Е, всяка година следя как е, се развива нашия доклад за правата на човека, защото смятам, че той е изключително важен. Е, освен това, важно е да се слага акцент върху механизмите, с които се опитваме да подобрим ситуацията на човешките права в света. Искам да обърна внимание на различни елементи от доклада, свързани с международните споразумения и нашите ангажименти във връзка с тези споразумения и с търговските споразумения. Говори се да се интегрира, да има съгласуваност и последователност. Това е изключително важно. Абсолютно е задължително да имаме последователност не само във външните политика на Европейския съюз, но и в отделните комисии тук в парламента, които разглеждат тази тема. Ние трябва да успеем да направим тези международно споразумения основен лъст за спазване на е, задълженията за човешки права. Смятам, че това е един аспект, който много добре е развит в доклада. Второ, един момент, който е по-конкретен и аз много държа на него – Макар, че тук не се говори конкретно, бих искала Ричард да... Той всъщност го е направил, ще погледна пак, е, да се включи темата за защита на децата в е, Африка, деца, които се преследват за извършване на е, практики на магиосничество. Е, те се обвиняват, че са вещици е, и търси се начини да бъдат ексорсирани и така нататък. Много говорихме ние за децата войници, обаче никога не сме говорили за тези проблеми, свързани с децата, свързани с магиошничество в Африка. Смятам, че трябва да обърнем особено внимание на тази тема. Благодаря. И накрая нашата заместник председателка госпожа Сенджин. Znakomitego raportu. Uważam, że merytorycznie jest bez zarzutu. Искам да благодаря на Ричард за чудесния доклад. Нямам никакви бележки по съдържанието. Колегите говориха за въпроса за децата. Бих предложила да включим още един елемент в доклада. В точка 81 а именно да се предложи собствена самостоятелна система за наблюдение на засегнатите страни. Това е една възможност, която би дала нов тласък на работата ни в областта на правата на човека, както и да укрепи ролята на парламента при управлението на демокрацията и правата на човека. Колегата ми от Полша вече говори за точка 64 Наистина може да възникнат случаи на злоупотреби, особено когато става дума за психически заболявания. Може да възникнат подобни случаи в недемократични страни. Нашата цел е или по-точно не е, да се използват определени психически заболявания срещу онези, които страдат от тях. Много често говорим и за насилието спрямо жените. Няма нищо лошо в това. В доклада се упоменава тази тема. Но нека изтъкна, че в немалко държави е, наложено забра... е наложена извинете, забрана върху абортите. Прилагат се и принудителни аборти, които са форма на насилие спрямо жените от страна на институциите в тези държави. И ако се обявяваме против всички форми на дискриминация спрямо жените, то трябва да се обявим и срещу такива практики, тъй като те са ясно доказателство за дискриминация. Трябва да се обявим против забраните върху абортите, но и против принудителните аборти. Едно такова решение трябва да се взима единствено от жените. Um, uh, before... Благодаря. Преди да дам думата на господин Сван от Европейските консерватори и реформисти, искам да обърна вниманието на коментара на господин Хълвит, че не е имал възможност да види документите от диалога с Китай и Русица. Аз ли... и Русия, извинете. Аз лично бях в състава на една делегация. А, на която бе дадено възможност да види документите, нямахме право да водим бележки. А, така че няма проблем, според мен, ако се направи заявка. Второ, а, казахте, че в сравнение с предходни години парламентът е по- малко ангажиран с проблемите на Международния наказателен съд. Може би трябва да обърнете внимание в това отношение. Господин Сван сега. Thank you very much. I'm sorry, the uh, message I was... Благодаря. Извинете, аз просто чаках потвърждение от колегите Именно по въпроса за достъпа до информация. От чисто хоризонтална гледна точка политиката не е променена. Напротив, достъпът до информация се определя от много ясна позиция, приета от Корепер, и ние работим по определени параметри, застъпени в тази позиция вече от е, доста време. Като тези критерии не се отнасят само за работата на комисията по правови въпроси, а за отношенията между комисията и парламента като цяло. А що се отнася до включването на секретарията на парламента в изготвянето на доклада, не съм съвсем наясно откъде идва този коментар, защото при изготвянето на предходния и на настоящия доклад е, мога да кажа, че се процедираше по абсолютно един и същи начин и не бих е, могъл да кажа, че съм наясно с съществуващи разлики в процедурата но разбира се ще потърся пояснение по този въпрос. А като обща бележка мога да кажа, че годишният доклад винаги е плод на сътрудничество между съвета, комисията и парламента и се надяваме, че така ще се процедира и в бъдеще. Аз ще се основа в такъв смисъл и на съобщението, което бе тема на предходната точка от дневният ред. Ако ми извините, ще чета за постигане на целите на съобщението Европейският съюз ще отчита постиженията си по дейността за човешки права и демокрация в е, света, като се дава възможност на всички участници, включително неправителствени организации, да оценят своята дейност и да се включат в е, изготвянето на бъдещите приоритети. Така че, е, действително, настоящият преглед или доклад бе изготвен като един по-скоро предписателен документ или описателен, защото съветът до този момент бе приел форматът на документа да е такъв. Но в последното изявление или съобщение на комисията, на съвета се изказва ясна готовност за доклада да бъде изготвен по друг метод, т.е. да има да се отчита съответния принос и на Европейския парламент. Именно в съобщението се предвижда годишният доклад – да не е доклад пред парламента, а да е доклад, в който се отчитат или се измерват доколко са постигнати целите. Тоест, ние се движим в посоката искана от парламента. Но тази дейност е един процес и ние трябва да обсъдим между членовете, членовете на вашата комисия и службата за външна дейност как да процедираме. Отворени сме, имаме съответните формулирани параметри от страните членки, готови сме да работим. Докладът на господин Хауит е много изчерпателен, 22 раздела, 99 параграфа. И ако трябва да коментирам всеки един от тях, ще прескоча далеч определеното ми време и не това е целта. Така че само няколко коментара ще направя. има много голяма е, основа от теми, върху което ние имаме общо единно еднакво мнение – действията срещу изтезания, приоритетите за работа с Международния наказателен съд, Европейския съюз е водещ това отношение. Така че във вашия доклад нещата върват точно в същата посока – Отчитаме си коментарите, изразени в Комисията по развитие и Комисията за правата на жените за включване на определени теми в годишния доклад и за включване на съображения за спазване на човешки права в търговски споразумения. В, в формулировките на доклада бих призовал за известна предпазливост или внимание, защото на моменти се говори за европейска политика за демократизация, която не съществува. А, имаме политика политика за подкрепа на демокрацията, но не е политика за демократизиране. Това е важна разлика, може би ви се струва малка, но е важна, защото Европейският съюз не се занимава с изнасяне на определен вид система на държавно устройство – ние подкрепяме демокрацията само когато тя се е зародила в определена държава. Председателката. Благодаря, благодаря господин Суен. Разбирам, не мога да ви опреквам вас за това, че членове на парламента не са могли да получат достъп до документи за по оценка на ситуацията за човешките права, но действително можем да помислим как да работим по-добре. Миналата година знам, че в моя случай бе изпратено едно специално писмо за тази цел да постъпиме достъп, да получим достъп до документи. Може би и в този случай ще е редно да процедираме по същия начин, да получим достъп за половин ден. И е, нека да ви припомня, тези, които искат е, изказвания, че е, в 11.30 трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. От е, страна на мрежата на неправителствените организации, човешка, е, мрежата за демокрация и човешки права, вие ли искате да коментирате? Да. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък от името на цялата мрежа. Искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството, в което работихме. Не само по време на среща за консултация, но и по време на двустранните срещи. Високо ценим този метод на работа. Докладът е добър, много амбициозен. Разбира се, задачите, които си поставя, са много трудни. Трябваше да реагира на събитието от 2010 -та като е, същевременно не пренебрегва това, което стана през 2011 година и институционните развития и другите събития. В такъв смисъл, такъв смисъл доклада хвърля поглед е, е, и напред. Искам само да реагирам на някои въпроси, които господин Хауит спомена тази сутрия и които са залегнали в доклада. Първо по въпроса за кампаниите. Господин Хауиц спомена, че неправителствените организации са може би малко скептични по този въпрос. Това предполага редица въпроси. Как се решава, какви кампании да се подемат, как се отнасят те към политиката по човешките права. Искаме, когато се взимат решения, да се използва натрупаният опит и знания на проблемите. За механизмът, за който се каза, че се е провалил, той не се е провалил, по-скоро той се използва не така както трябва. Възможно е да разширим обхвата на нашата политика за на човек, правата на човека. В доклада се споменава въпросите за дълбока, дълбочинната демокрация и отношението на дискриминацията към този въпрос. Още 10 секунди, казва изказващият се. Които едно, Едното е въпроса за Европейския съюз и търговските споразумения. Търговските споразумения, които ще разглежда парламента тази година с Туркменистан, например, споразумение за свободна търговия, което ще, бъде, ще влезе в пленарна зала през идните няколко месеца. А, и, има като че ли тенденция за еродиране, ерозиране на клаузите за правата на човека в тези споразумения. Трябва да бъдем наясно колко важни са клаузите за правата на човека в тези търговски споразумения. Необходими са ни и механизми, е, други механизми, с които да защитим правата на човека, но те са важни и в търговските споразумения. И накрая, какво може да направи парламента? Каква е ролята на парламента? в работата по защита на правата на човека? Може ли тази дейност да бъде по-ефективна? Особено когато става дума за работата на Европейския парламент извън тази комисия, когато се приемат резолюции, препоръки и така нататък. Добре беше, че могат различни възможности в тази област да бъдат изтъкнати а, пред председателя на парламента. И накрая ще дам думата на Ричард за тези 99 абзаца, за които ставаше дума. А, вероятно ще стигнем до 101. А, благодаря, госпожо председател. А, както и службата за външна дейност, нейното представяне беше, беше изчерпателно. Взех под внимание всичко, което чух. Искам най-искрено да кажа на колегите докладчите в Сянка. Благодаря ви за вашата оценка, благодаря за съвместната работа. Ще продължа да имам нужда от вашата помощ, като работим заедно върху предложените изменения. А, а, а, на колегите, които дойдоха и въпреки, че не са докладци в сянка, допринесаха за тази дискусия. Също благодаря най-сърдечно. Така и благодаря и на колегите от моята политическа група, които ме подкрепиха. Във връзка с това, което господин Шип повдигна. Съгласен съм с вас по отношение на това, че трябва да бъдем колкото може по-конкретни и колкото може по-обективни. Съгласен съм с това, което казвате по този въпрос. Е, съгласен съм и с господин Донски, когато става дума за известна така смътност и неяснота в някои пунктове. Трябва да бъдем, разбира се, колкото може по-конкретни, да бъдем да подбираме внимателно целите, които си поставяме. Моля, ако смятате, че на някой е тук или там не съм достатъчно точен, обръщайте ми внимание. Искам всичко, което е включено в доклада, да бъде обективно, да бъде подкрепено с факти. Затова добре дошли са всякакви забележки по това отношение. Приемам също и това, което се каза по отношение на спецификата и изчерпателността конкретното и общото. Трябва да има известен баланс между тези две неща. И тук съм готов да поправя нещата там, където е необходимо. По отношение на въпроса за методологията, мисля, че имаме. Имаме метод, по който работим. А в миналото не един път сме дублирали това, което съветът прави, страна по страна, и взехме решение вече от 5 години насам да не работим по този начин, защото това е нещо, което съвета на Европа трябва да направи, а пък нашия доклад е доклад за оценка. За оценка на работата в областта на правата на човека. И така сме се и придържали към това решение и към тази методология. Затова много от нещата може да изглеждат малко така теоретични, малко абстрактни, да не се отнасят е, конкретно до събитията в една или друга страна, но такава е методологията, която възприехме и по която работим. Това значи, че когато става дума за изменения, моля не изпращайте изменения, които се отнасят до конкретни въпроси в една или друга страна, нарушения в една или друга страна. Искаме да избегнем подобен подход в този доклад обръщам внимание на докладчиците в сянка по този въпрос и на всички останали, които имат намерение да предложат изменения към доклада. По трите въпроса, които господин Шип повдигна, по отношение на това, че не е необходим по ефективен диалог с международните институции, включително и с съвета на Европа. Но разбира се, това беше важен въпрос, който беше повдигнат и в Кампала Приветствам неговите, неговите препоръки и с нетърпение очаквам да видя измененията, които той ще предложи. отношение на това, което госпожа Вержие дигна във връзка с акта. Дали акта сама по себе ще бъде обект на доклада, не знам, но въпросът с социалните медии, интернета и правата на човека във връзка с тях несъмнено ще бъде включен в доклада. Тук също бихте могли да ми помогнете в новата работа. Също госпожа Верже по отношение на механизмите за оценка и е, поставяне на въпросите в центъра на нашето внимание – ако може да предложите подобни механизми, ще ви бъда благодарен. Госпожа Декайзер, съгласен съм с вас във връзка с е, международните споразумения, оценката на тяхното въздействие. Работим по този въпрос и включваме и някои въпроси по отношение на целевите показатели и доколко е, отговарят нашите действия на тях бих бил благодарен, ако ми дадете информация, особено във връзка с седмия абзац, въпроса за правата на детето. Там имаме ужасяващи нарушения и ще бъде полезно, ако вие допълните това, което се съдържа в доклада. Госпожа Санчес, в миналите доклади, когато става дума за правата на хората с увреждания, Винаги сме споменавали проблемът за а, лицата с увреждания и а, това как понякога, примерно, деца с а, а, трудности, а, увреждания и така нататък а, биват елиминирани. Е, тази година реших, това е много деликатен въпрос, да не го включвам в доклада. Знам, че този въпрос е деликатен, особено в НЕП. Но за мен и за мнозина в света и в тези, които се борят за правата на човека, конкретният въпрос за злоупотребата с медицински диагнози, за да се предотврати свободният избор на сексуална ориентация, е много важен. Повдигнах този въпрос и разбирам, че той е свързан с... е деликатен за групата на господин Шип и може би там трябва да помислим за езика, с който е третиран в доклада. Ще приема препоръки в това отношение. Ще отделя време и сили, за да се опитаме да постигнем споразумение по този въпрос. Във връзка с демокрацията и правата на човека, трябва да, съгласен съм да включим кратък текст по отношение на социалните и културните права. Приемам това, което казвате. Не споменавам Туркменистан, но споменавам Индия и Канада. И настоявам клаузата за правата на човека да бъде включен във всички наши търговски споразумения – но дали трябва да добавим Туркменистан и други страни към този списък, е, ако има е, сериозни опасения във връзка с е, търговски договори с тези страни, готов съм да включа подобен текст. Не съм чел писмото, за което става дума. А, а, ако настоявате на поверителност, ще го прочета, няма да казвам на никого какво се съдържа в него. Надявам се, че оценявате моят британско чувство за хумор. Благодаря на госпожа председателката за нейните думи. at the very least. Um, and, um, uh... Във връзка с разрешението за запознаване с информация. Опитах се да обърна внимание на факта, че о, сегашната, сегашната процедура не отговаря на нашите желания и може би е, нещата е, не се подобряват, тъкмо напротив. Въпреки това, че не винаги сме били съгласни по отношение на подход, който се базира на оценки на извършеното, съгласен съм, нека вървим напред. Не, няма значение какво сме били, какви са били разногласията ни в миналото. Господин Свон, знаете, знаете с, с, с решенията на съвета във връзка с демократизацията. Няма да се връщам към историята, но бих могъл да ви кажа, че ако поради липса на време не, не сте имали въз, не, възможност да разширите изказването си по тази тема, а, независимо дали са вашите си изказвания за мен приемливи или неприемливи, може в писмен вид да коментирате по-нататък и ние с удоволствие ще приемем помощта на, на Европейската служба за външна дейност по този въпрос. Моля, подгответе, ако искате документ по този въпрос, ние ще се запознаем с него. Благодаря. Благодаря, господин Хават. И накрая искам само да ви напомня сроковете за внасяне на изменения. 15 февруари в 6 часа вечерта е крайният срок. И сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Това е изслушването за последващите действия след изборите в Египет. Изслушването ще бъде проведено заедно с Комисията по външни работи. Ще още чакаме председателя на тази комисията. Благодаря на членовете на АФЕД, които са тук. Ще разглеждаме отношенията с страните от Машрек. Благодаря на господин Дейвид. Ние редовно се запознаваме с тези въпроси, като изслушваме експерти, представители на гражданското общество, и на различни организации от съответните страни. Значи, обсъждали сме Йемен, обсъждали сме Сирия, а сега ще разгледаме положението в Египет. И преди да пристъпим към работа, сега да кажа, всички видяхме ужасните картини след футболния матч в Порт Сейт. И Изказваме съболезнования на семействата на жертвите. И очевидно трябва да се поиска, да се настоява за независимо разследване. Кой е отговорен? Разбира се, футболните запалянковци е, създават проблеми на много места по света, но ако полицията и силите на реда не реагират адекватно, а тогава нещата като че ли не се свеждат само до сблъсъци между привърженици на два отбора. Става дума също така и за действията срещу международните и местни неправителствени организации. Ще се запознаем с някои а, случаи. Тук е председателят на фундация Аденауер. А, той е един от нашите експерти, който ще говори в хода на това изслушване. Мисля, че е, не можем да чакаме повече господин е, Брок. Времето ни е ограничено, защото е, след изслушването за Египет ще има изслушване за Русия. Да ви представя нашите гости. Ахмед Сами, директор на Андалуския институт за търпимост и борба с насилието, господин Антони Дворкин от Европейския съвет по външни отношения, доктор Стефан Герхолд, директор на Европейската служба, на Европейското бюро на фундацията Конрад Аденауер – ще изслушаме и експертите от Human Rights Watch. Искахме те, т.е. да ги изслушаме, защото те са, работят в Кайро, чакат да ни дадат информация от първа ръка, но за жалост няма да може да ги чуем. А също госпожа Насира Боло, заместник, е, ръководител на отдела за Близкият изток. Първо ще дам думата на господин Самит, Е, и е, първият кръг да ще бъде около 7 до 10 минути, не повече. Благодаря. Благодаря. Благодаря за поканята. Току-що приключиха изборите в е, Египет, но а, се даде оценка, че са добри, но няма демокрация. Едни избори не са добри, когато няма демокрация. От 500 8 члена в парламента има по-малко от 10 жени. И е, те са е, по-скоро назначени от е, Върховния съвет на военните сили. Няма и свобода на медиите в една страна, където 40% от е, населението е много бедно, няма демокрация една или две политически партии не могат да направят нищо. Жан Жак Русо в своето есе за социалния договор говори за взаимоотношенията между държавата и народа и ги сравнява като отношенията между баща и син. И в Египет е, бащата не приема 25 годишният си син да прави това, което той иска. Това е положението. Той изглежда просто, но и много сложно. 75% от хората в Египет, 65% от тях са под 30 години, 40% от тях са под, от тези 65% са под 20 годишни. И сега европейските е, органи задават тези важни въпроси и какво следва да се прави. Томис е, Фриндман е написал една много интересна статия, цитирам, след посещението си в Египет. Когато видите, че летят слонове, мълчете и констатирайте факта. А също един египетски мислител е, писа преди няколко дни, че да, революцията успя, но страната ни умря. Тоест, той искаше да каже, че старият режим не може да продължава и да се промени, да изгради сам себе си като нов. Младите хора в Египет надигат глас международната общност нарича този период преходен, но ние го наричаме периода на отмъщението. Защото никоя страна не може да стане демокрация, когато военни лидери заедно с мюсулманското братство правят всичко възможно нещата да не се променят. И след първата седмица на избиране на египетския парламент става ясно, че се случи една голяма промяна. Националната демократична партия всъщност бе изместена от мюсулманското братство. добре, действително тези представители не са от бившия режим, но те се държат по абсолютно същия начин. Министъра на външните, вътрешните работи отрича пред парламента, че е била използвана стрелба е, срещу демонстрантите и парламентаристи го аплодират. Когато видите такива неща, става ясно, че нещата само са сменили имената си, но политическата програма не се е променила. Особено като видите и какво казват е, местните и международни неправителствени организации за прекомерното използване на сила от страна на полицията за предотвратяване на демонстрациите. Не може да се очаква от един генерал, бюрократ да изготвя бъдещето на Египет. Положението не е никак светло. И аз бих препоръчал Европейския съюз да не подкрепя режима. съвета на, на военните сили а, има легитимност. Повечето от политическите сили ежедневно се представят много зле в парламента, губят своята легитимност. Мнозинството от младите хора, от, от индустрията, те са разгневени те са тези, които трябва да бъдат подкрепени. Защото правителството се подкрепя от много, много ограничени като менталитет политически групи. Говоря за мусулманското братство и други. Когато египетски неправителствени организации и международни неправителствени организации – се сблъскват с постоянни атаки от страна на правителството и от страна на военните сили, от страна на парламента, единствено по причина за това, че си вършат работата, когато те биват обвинявани непрекъснато, че са че прокарват идеите на Запада, какво бъдеще може да се очаква за Египет? Каква демокрация е това? Това, което се случи в Порт Сид, в никакъв случай не е проблем на сблъсък на футболни запалянковци. Стана напълно ясно, че всъщност атаката е срещу конкретни млади активисти, които се борят срещу е, съвета на военните сили и други е, политически сили. Това се вижда ясно на YouTube. И в момент, в който военните сили използват е, сила, стигат до убийства на, на демонстранти, е, принуждават жени, демонстриращи едва ли не да се събличат до голо на улиците, защото демонстрират каква демокрация очаквате? Какво очаквате като послание към младите хора на тази държава? Какви гаранции могат да получат тези млади хора за бъдещото си развитие? Има един сайт, наречен Престъпления на скаф, scafcrime.net. Идете там и ще видите много ясни доказателства, видео, снимки за това какво се случва по улиците на Карел. Благодаря. Председателката. Благодаря, господин Самих, за вашите думи. Напомняте ми дебата вчера в е, Комисията по външни работи за Русия, защото по същия начин Стана дума, че там неправителствени организации е, получават е, пари от Европейския съюз подкрепа и после биват обвинявани от е, е правителството с цел да очернят тяхната работа. Просто един коментар от моя страна. А, също така, а, е, забравих да кажа в началото, че действително положението е много лошо и се влушава, но е, приветстваме това, че блогърът Майкъл Набил е бил освободен. Независимо от е, това, че положението е толкова тежко, международната солидарност в този случай е, сработи. Сега давам думата на господин Дворкин. To find this important subject. Благодаря. За мен е удоволствие да съм днес тук сред вас, за да говоря по тази важна тема. Ще изложа моето виждане за положението в Египет, за значимостта на изборите и на след изборния период. Мисля, че провеждането на парламентарни избори е важен момент в развитието на страната в преходния период в Египет това събитие може да се окачестви като най-значимата стъпка след свалянето от власт на президента Мубарак. За първ път се избира представителна група в лицето на парламента, група, която може да се опълчи срещу Върховния съвет на въоръжените сили, който ръководи страната. Както отбеляза преждеговорившият обаче, изборите са само една половинчата мярка. Те не допринасят за същински преход към демокрация. В момента няма ясен консенсус за по-нататъчното развитие на политическата система в страната. Няма яснота и за това как ще се постигне споразумение в политическите среди за намиране на политическо решение. Мисля, че на политическо решение трябва да се основава преходът към демокрация. Наблюдават се три явления. Борба между въоръжените сили и парламента, между въоръжените сили и мусулманското братство и между въоръжените сили и протестиращите по улиците на страната. Нито една от тези групи към момента не разполага с ясна легитимност. Всяка от тях се бори за легитимност. Партията за свобода и справедливост, която е представена в парламента, се възприема като натоварена след провеждането на изборите с правомощия за борба срещу Върховния съвет на въоръжените сили – но тази партия вече не подкрепя протестиращите. Същевременно Има опити за договарянето на един вид амнистия с управляващите въоръжени сили. Господин Самих много красноречиво се изказа за някои от нарушенията на правата на човека, които се извършват в Египет. Особена загриженост предизвиква в момента конституционният процес. Изготвена е програма, в която се предвижда Конституцията да бъде изготвена и приета преди президентските избори. Президентските избори се очаква да се състоят в началото на юли, може би дори и по-рано. В така предвидения график не се предвижда време за адекватно протичане на процеса. Не се предвижда време за необходимия обществен дебат, който да допринесе за политическо решение. В този график се предвижда, според мен, по-скоро приемане на Конституцията по ускорената процедура. Предвижда се просто да се възприеме Конституцията от 1971 година с някои изменения. Конституционният процес е източник на особена загриженост, като се има предвид необходимостта от политическо решение в Египет. Няма и сигурност за това дали избраният парламент разполага с законодателни правомощия. Съгласно преходната конституция, изготвена от Върховния съвет на въоръжените сили, парламентът не разполага с такива правомощия. Същевременно той иска да има думата по законодателството. Едновременно с това съветът на въоръжените сили продължава да управлява страната по начина, който описа господин Самих. Не се зачитат свободата на изразяване, свободата на религиите. Оказва се много строг контрол върху медиите, продължават да действат извънредните закони, продължават да се провеждат съдебни процеси от военни трибунали, прилагат се и репресивни мерки. Моето впечатление е, че Върховният съвет на въоръжените сили много разчита на разузнавателните структури и те са и неговото основно оръжие за потушаване на протеста. Съветът се ползва с известна обществена подкрепа, съгласно като се има предвид и економическата криза, като се имат предвид и проблемите с сигурността, то до момента не е постигнат успех за овладяване на размириците. Според мен ситуацията е сложна и Европейският съюз и международната общност трябва да постигнат един много труден баланс – Страната се намира в важен момент от развитието, но същевременно има и съпротивление срещу евентуална намеса от страна на Европейския съюз. Мисля обаче, че е много важно Европейският съюз да предприеме действия. Той трябва да отправи правилното послание към обществеността, така че да придобие да придобият легитимност действията му. Съюзът трябва да се съсредоточи и върху основните за момента приоритети. Трябва да се отправи следното послание. Европейският съюз подкрепя стремленията на, европейските, на египетските извинете граждани, не се опитва да преследва своя програма, а се стреми единствено да подкрепя египетските граждани в установяването на демократично общество, основаващо се на правата на човека и върховенството на закона. Европейският съюз трябва да гарантира провеждането на политически и конституционен процес, който да е приобщаващ и да доведе до установяването на върховенство на закона, свобода на събранията и свобода на словото. Това са основни принципи, които са в сърцевината на демократичния процес. Мисля, че гражданското общество е важен елемент в този процес. Баланса, който описах, е труден за постигане. Мисля обаче, че изявлението на върховния представител, въпреки че не бе много удачно формулирано, посочи, че се възприемат закони от времето на Мобарък. В това изявление се призова за спазването на законовите процедури, но мисля, че не трябва да се съсредоточаваме толкова върху процедурите, а да наблегнем върху необходимостта от плурализъм и демократични структури, трябва да се създаде основа за едно легитимно правителство, което да бъде избрано въз основа на широк обществен консенсус и което да спазва основните права. Much, Благодаря, господин Дворкин, за вашето изказване, за вашите препоръки. А сега ще дам думата на доктор Герхолд, директор на Европейското бюро на Фундация Конрад Аденауер. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за отправената към мен покана. Бях информиран, че имам между 7 и 10 минути за изложение, но моля да проявите разбиране. Ръководя бюрото на фундация Конрад Аденауер в Брюксел и нямам много добра представа за положението в Египет. Доскоро работих в Африка. Получих информация, че днес трябва да говоря за положението, в което се намира фундация Конрад Аденауер в Египет. Ще се опитам да направя това, доколкото ми е възможно. Изложението ми ще е в три части. Първо ще ви опиша в хронологичен ред какви действия бяха предприяти спрямо бюрото на Конрад Аденауер в Кайро. Второ, ще ви изложа обвиненията, отправени срещу фундацията. Ще говоря и за нейните партньори в Египет. И на трето място ще се спра върху последните промени от изминалите няколко дни, както и от днес. Фундация Конрад Аденауер е представена в Египет от вече повече от 30 години. Тя си сътрудничи с редица организации, представляващи гражданското общество, с централната изпълнителна власт и с деловите среди. Общата цел на фундацията е да подкрепя действия на ниво гражданско общество с цел укрепване на демократичните структури. Колегата ми работещ в Кайро, доктор Якобс, е виден експерт в областта на исляма. Той е завършил такава специалност в университета в Германия – може би трябва да добавим, че колегата е семен, има две малки деца, семейството му се намира в Кайро, така че създалата се в Египет ситуация пряко се отразява и върху личния му живот. От края на декември миналата година и по-точно на 29 декември миналата година бе претърсено бюрото на фундация Конрад Аденауер. Това претърсване бе организирано от силите за сигурност и полицейските структури. То бе извършено по нареждане на главната прокуратура, без обаче да бъде представено постановление за претърсване. Бяха конфискувани всички документи в бюрото, както и компютрите. Помещенията на бюрото бяха запечатани. Служителите на фундация Конрад Аденауер нямаха възможност да извършват дейността си в Кайро. На 3 януари тази година колегата Якоб в продължение на 4 часа и половина трябваше да вземе отношение пред разследващия съдя по предявените спрямо фундацията обвинение. На доктор Яко бе казано, че фундацията скоро ще може да възстанови дейността си. Спрямо него бе заявено също, че ще бъдат върнати обратно всички конфискувани вещи и документи. На 11 януари тази година прокуратурата съобщи на фундация Конрад Аденауер, че производството не се спира, а напротив ще продължи. Прокуратурата заяви също, че няма да върне конфискуваните документи и компютри. Доктор Пьотеринг, председател на фундация Конрад Аденауер и бивш председател на Европейския парламент, описа тези действия като самоволни. На 18 януари генералният секретар на Християн-демократическия съюз, от който ние в никакъв случай не зависим финансово или идеологически, но с който сме свързани, се срещна с посланника на Египет в Берлин Генералният секретар на Християн-демократическия съюз изтъкна, че доброто сътрудничество между двете страни зависи до голяма степен и от възможността, която се предоставя на организации като Фундация Конрад Аденауер безпрепятствено да извършват дейност в Египет. На 30 януари външният министр на Федералната република доктор Вестер Веле се срещна в Кайро с представители на компетентните египетски органи. Тема на разговорите бе работата на неправителствените организации в Египет. Външният министр разкритикува действията на египетската страна. На 5 февруари тази седмица прокуратурата съобщи на фундация Конрад Аденауер, че ще се образува наказателно производство срещу ръководителя на бюрото в Кайро, доктор Якобс, както и срещу негова колега, госпожа Баде, и двамата нямат право да напускат територията на Египет. В същия ден доктор Пьотеринг разкритикува в среща с посланника на Египет действията на прокуратурата. Онзи ден вечерта доктор Пьотеринг излетя за Кайро. Предстои среща с външния министр на Египет, както и с министъра на международните отношения. Преминавам към втората част от изложението си, а именно какви са обвиненията срещу фундацията. Те могат да се поделят на две части. Първо, правонарушения, предмет на производството по обвинение в правонарушение е фактът, че Фундация Конрад Аденауер извършва незаконна дейност на територията на Египет. Сред обвиненията е също така, че фундацията се финансира с средства от чужбина, които не са регистрирани. Тоест без да се отчита. Тези обвинения са предявени спрямо доктор Якоб в качеството му на ръководител на бюрото на Конрад Аденауер. Бе предявено и едно допълнително обвинение или по-точно след предявяването на обвиненията предстои образуването на наказателно производство. Не се знае какви точно ще са обвиненията. Вероятно ще става дума за хипотези от рода на шпионаж или държавна измяна. Все още обаче не можем да кажем нищо конкретно, тъй като не разполагаме с обвинителния акт. Бе ни е, заявено, че той ще ни бъде предоставен в рамките на следващите три дни. Що се отнася до разпита на доктор Якобс, трябва да кажа, че по време на разпита му е било съобщено че по никакъв начин не се критикува сътрудничеството на фундацията с египетски неправителствени организации. Става дума само за няколко партньора, като например Центъра за подкрепа на информацията и вземането на решения. Това е правителствена структура. Друг партньор е Националният съвет за младеща. Наш партньор е също така и Националният център за економически изследвания, Националният център за политически изследвания, партньори за развитие, развитие за жените и децата, Асоциация за социално развитие и социално благосъстояние и други. Това са партньорите, с които си сътрудничи нашата фундация в Египет. Третата част на изложението ми – кои са последните промени в обстановката. Днес в германския Бундестаг ще се разглежда искане на либералите и германските консерватори Няма да обобщавам това искане, ще се спра само върху три основни точки от него. Цитирам, германският парламент изисква от германското правителство да предприеме действия за незабавното спиране на производството срещу сътрудниците на Конрад Аденауер в Египет, Второ, следва спрямо компетентните египетски органи категорично да се наблегне върху ролята на неправителствените организации в прехода към демокрация. Трето, следва ясно да се изтъкне, че за Германия е от особено голямо значение възможността за свободно извършване на действия от страна на неправителствените организации в чужбина. На двустранна основа Германия е преобразувала или възнамерява да преобразува дълг на египетската държава спрямо Германия в размер от 240 милиона долара. Тази сума ще бъде инвестирана в проекти на територията на Египет. Това са проекти за установяване на демократични структури в страната. Трябва да добавя също, че би било добре компетентните египетски органи да разгледат списъка с членовете на ръководството на фундация Конрад Аденауер. Сред тях са имена на изтъкнати личности, като госпожа доктор Меркел. И накрая Възможно е да положението да не се е променило към по-добро, Доколкото знам, както казах вече, предстои среща на доктор Пьотеринг с министъра на външните работи на Египет. Компетентните египетски органи заявяват, че няма да има преференциално третиране на фундация Конрад Аденауер. Към фундацията няма да се приложи специална процедура ще се спазва разделението на властите. С други думи, съдебната власт е независима и върху нея не може да се оказва въздействие. Бе ни казано, че ще се спазва този принцип. Вероятно е фундация Конрад Аденауер да не се оттегли от Египет. Представителите на фундацията са твърдо решени да продължат дейността си в страната. За нас е много трудно да преустановим дейността си в Египет. Защо? Защото госпожа Баде, която е обвиняема по производството, от дълго време живее в Египет, тя е омъжена за египтянин. За нея няма да е никак лесно да напусне страната. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря ви за изложението за положението с фундация Конрад Аденауър в Египет. То наистина е много сериозно. Когато една подобна фундация е подкрепяна от федералния канцлер, от министри в Федералната република, то можем и египетските власти процедират спрямо нея по този начин, то можем да си представим как процедират те спрямо египетските неправителствени организации. Ще премина на английски. А сега преминавам на английски. Ще помоля господин Дейвид от парламентарната група за отношение с страните от Машрек. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за домакинството на това изслушване, което е много навременно. Благодаря на колегите от панела, които ни обрисуваха реалната картина на събитията в е, днешен Египет. Смятам, че първият въпрос, който трябва да си зададем е следният – Удивлява ли ни този резултат, на който сме свидетели? И отговорът е не, не ни удивлява. Резултатът от изборите можеше да бъде очакван. Ако мога да говоря съвсем откровено, както говорим в Европейския парламент, може би салафистите получиха малко повече гласове, отколкото очаквахме. Но резултатите са очаквани. Имах възможност да бъда в Египет, когато беше първо започна обсъждане, когато първо започна обсъждането на избирателния закон. Говорих с различни политически групи, различни представители на различни политически идеологии. И някои а, а, от нас а, които живеят в различни страни, имаха опит с различни изборни избирателни системи. Предвиждах още самото начало какви ще бъдат резултатите и какво ще стане. На теория 30, а, може, с 34% от гласовете не може да вземете 100%, 100 от местата. Но ако се прилагат правилата и ако разпределението на гласовете беше еднаква за цялата страна, щеше да има цялостно изкривяване на резултатите, деформация. Тоест не бяхме изненадани. Трябва също така да имаме предвид какви са причините, че мисуманското братство получи такъв добър резултат. Не трябва да забравяме, че още по времето на Мубарак мусулманското братство играеше една извънредно положителна роля, подкрепеше е, населението, е, подкрепеше, помагаше за задоволяването на неговите социални нужди. А, и като имат предвид средствата, с които те разполагат, е, и е, онва, което бяха направени, направили преди това, те бяха възнаградени за дейността си по времето на Мубарак макар и като опозиция, без да бъдат, разбира се, политическа опозиция. Но трябва да се каже, че те бяха свършили много добра работа, помагаха на египетския народ, нещо, което, трябва, което е похвално и мисля, че те получиха, браха плодовете на тази работа. Какво ни чака в бъдеще? Съгласен напълно с самит, Моето изказване може би няма да е така добре организирано, както предишните. Трябва да говоря за различни неща. Нека не забравяме това, което вестник Либерасион написа миналата година. Египет не е един глас, нито е нещо еднократно. да се надяваме, че това пророчество няма да се сбъдне. Да видим какво, ще, какво крие бъдещето. Е, естествено, египетските народ трябва да е, реши своята съдба. Не искаме да получаваме никого, какво трябва да прави в собствената си страна, но в парламента, в Европейския съюз, има предложение на Европейската комисия и колеги дори днес получиха имейл, вие сте, не сте го видяли, сигурно, защото вече сте били тук, от комисаря Фуле и от Кати Аштон, как да се интерпретира на принципът повече за повече в нашата съседска политика. В нашата съседска политика а, прилагаме този принцип и в никакъв случай не искаме да налагаме нашите ценности, но а, трябва да а, разгледаме състоянието на нашите отношения и да помислим за помощта, която, подкрепата, която може да окажем на страните, които са наши съседки, а, за да могат а, те да отговорят на нуждите си. Именно в съгласие с този принцип повече за повече. Нека ви напомня какви са главните е, приходоисточници в египетския бюджет. А за онези, които не обичат е, математиката, ще кажа, че това е една нарастваща прогресия. А, обаче в обратен ред. Първо имаме приходите от туризма – макар и да не се казва, че 30% само са, е броят на туристите в сравнение с това, което са били преди революцията, тази цифра абсолютно не е, седи на крака. Няма да кажа, че са 3%, но в такъв случай не са 30%, в всички случаи много по-малко от, от 30% са. Имам един приятел, който е женен за а, португалка и а, о, управлява един хотел в Кайро и ми каза наскоро по телефона, Марио, имам само 6 души в хотела, 6 гости. Няма да казвам за кой хотел точно става дума, не е малък. Второ, а, значи, а, тези, на тези цифри трябва да се гледа с, с известно съмнение. А, и е, приходите от тях намаляват. Приходите от тях намаляват. Наред с това има 7-8 милиона египтяни, които живеят в чужбина. Е, и поради събитията в Либия, е, доходите, които идват от тях, се намаляват. Поради несигурността на положението в Египет, иммигрантите вече не изпращат толкова много пари в родината си. В Португалия, моята страна, положението е подобно. Казвам го в, в, в скоби, моля ви, не ме цитирайте никъде. Трето. Светския канал. И трафикът, който го, го прекусява. Това е единственият преходоисточник на египетския бюджет, който е, поставил почти непроменен от преди революцията. Но не трябва да забравяме, че и там има намаляване. А, след това идва износът, износът на газ. Не трябва да забравяме, колко пъти ще го повтаряме, че тръбопроводите към Израел и Йордания бяха взривени т.е. приходите и постъпленията от износът на газ също вече ги няма. Не трябва да, едва ли трябва да напомням, че Египет е страна, в която най-малко бих искал да бъда политик. 80 милиона население. Е, милиони 200 хиляди, милиони 300 хиляди нараства населението всяка година. Да не говорим, значи, какъв е натиска на образователната си здравната система и други подобни а, системи. Много е трудно положението. Особено когато нямаш милиони а, е, ба, приход от е, износ на нефт, например. Като се има предвид състоянието на египетския бюджет е, по-настоящем, боя се, че в скоро време хората ще почнат да си мислят, че са живели по-добре при предишният режим, въпреки че го критикуват. Не, не, разбира се, трябва да продължим да критикуваме предишния режим. Не трябва да преставаме. Но не трябва да забравяме, че за военните, военните, които са на власт и за мнозинството в парламента, не, не само мисулманското братство, все още има време да помислят как, как, към какво общество се стремят, каква конституция искат да бъде приета, как ще се ратифицира тази конституция, защото това е много важен въпрос. Конституцията трябва да бъде подкрепена чрез референдум, за да може хората да си кажат какъв, в какъв вид общество искат да живеят. Какво мога да кажа? Мога да кажа, че съм разочарован съм разочарован от развитието на нещата там. Благодаря, господин Дейвид. Благодаря ви за това, че ни дадохте представа за економическото положение. Мисля, че са не необходими още 10 минути, тъй като почнахме 15 минути по-късно. Сега госпожа Насира Пулъл, което, е, което завежда отдела за Близкият изток. От отдела, външният отдел, отдел за Близкия изток на службата за външна дейност. Благодаря. Мога да кажа, че голяма част от оценките и притесненията, изказани в дебата, са напълно споделени от нас. Що се отнася до политическите перспективи, ние действително считаме, че Египет преминава през един труден процес на демократични промени, свързани и с извънредното положение, което още не е отменено, и с процесите във военни съдилища, с атаките срещу организации на гражданското общество заради източниците им на приходи. И ако почнем с последната тема, именно атаката срещу неправителствени организации, това е много тревожно. Върховният представител изказа мнение по този въпрос – СВД е, зае и изказа позицията на Европейския съюз, която е принципна, т.е. че демокрацията и законовата държава е основен е, стълб е, на Организацията на обществото и гражданските организации са основен проводник на промените. Това положение не е приемливо. Е, обърнали сме се към властите по различни пътища с призив да се прекрати тази ситуация. Също сме призовали за спазване на международните законови стандарти. Това е и основен критерий в е, нашите взаимоотношения посолствата на Европейския съюз в Кайро работят съвместно, мобилизирани са. Работим на един координиран фронт по проблемите, отново и отново с египетските власти. Днес специалния представител на Европейския съюз Бернардо Льоне повдигна конкретни въпроси. Провеждат се различни срещи на най-високо ниво с различни представители на временните египетски власти, където се поставят определени проблеми. Тази е, битка продължава и ще продължи в е, бъдещите дни. Поддържаме връзки и с Държавния департамент на щатите, които също имат своите проблеми. техни неправителствени организации също са били обект на атака, така както и европейски неправителствени организации и местни неправителствени организации. Не бива да забравяме това. Що се отнася до процеса на изборите, споделяме оценките, че като цяло те са успешни, но има недостатъци. Не можем да поставяме под въпрос резултатите, но сме готови да коментираме или да влизаме в контакт с властите това е думата, която мога да кажа, защото ние не бяхме в състояние да проведеме наблюдателни мисии по време на изборите, но е, оказваме подкрепа на местните организации и се възползваме от дипломатически канали за наблюдаване на ситуацията. Тоест процеса се наблюдава съвсем отблизо и Посланието в момента е, че Египет трябва да отмени извънредното положение, да влезе в режим на гражданско управление, възможно най-скоро. И Върховният съвет на въоръжените сили трябва да спази ангажимента си, който пое в това отношение. Ако мога да потвърдя и думите, които се казаха тук, е, в смисъл, че економиката на страната върви много на зле. Действително, международните инвестиционни стопански е, банки обсъждат е, как да посрещат нуждите на средата. Египет търси споразумение с Международния валутен фонд от някакъв вид. Така че също се обмисля в контекста на атаките срещу гражданското общество, нарушението на основни принципи и свободи. Политиките по, в рамките на новата европейска политика за съседство трябва да бъдат съобразени с факта, че има нарушение на тези е, основни принципи и съответно трябва те да получат своите политически отражения. Още двама колеги са заявили желание да се изкажат. Сега давам думата на госпожа Декайзер. Благодаря. Съвсем бързо ще се изкажа. Първо, изключително съм смаяна от това, което се случва, действително е шокиращо. Е, това е само един симптом на ситуацията там, но ако мога да предложа на колегите, тъй като е, въпроса е от един от спешно естество, е, следващата седмица, когато решаваме за резолюциите по успешни въпроси. Е, вярно, че тук става дума за проблем с е, спортни е, запалянковци, но нека да помислим дали не можем да включим тази тема. Второ, ние действително получихме резултати в изборите такива, каквито очаквахме. След Хамас в Палестина вече става ясно в този демократичен процес на избори как точно се развиват нещата и именно същото се случи в а, Египет. И аз, когато бях миналата година в Судан, в Северен Судан, прекарах там няколко седмици, разговаряхме много и считам, че това е, е тактика, стратегията на Башир, а именно да влизат в салафистите и да осигуряват много средства е едва ли не, те купуват хората. И си мисля, дали в Египет не се случва съвсем същото. Е, в края на кращата те не са чак толкова далеч от Судан. А също е интересно какво се а, случва с а, вота на армията. Не знам дали някой може да ми отговори всъщност къде са отишли техните гласове. Благодаря. Виждам, че колегите започват да влизат в залата за изслушването за Русия, но имаме нужда от още малко време. Госпожа Ромаро Лопес. Gracias. Yo también quiero apoyar eh, el hecho de que aquí en el Parlamento. Благодаря. И аз искам да подкрепя а, предложението да се позовем на това, което става с фундацията Аденауер по време на разглеждането на положението за Египет в рамките на неотложните процедури. Защото дом, Вероник е права, че изглежда, че нещата се връщат назад. Искам да се съглася и с господин Ахмед Самит. Бях е, в Рим по време на Емпа. Аз съм от Андалузия. Е, там предлагах е, Испания. И благодарна съм на института за борбата с насилието, за, за това, което правя. Но в светлината на информацията, с която разполагаме, ми се иска да кажа, че след всички безредици, на които станахме свидетели, изглежда, че армията смята, че има основания да упражнява властта. Но играта, която играят членовете на мисулманското братство, има своето значение. Обаче тази игра е много опасна, ако те са защитавани от армията, защото това съвсем не води към една гражданска демокрация, такава каквато очакваме да видим. Тоест, нещата не се развиват, не върват напред, а се връщат назад. Но мисля, че това може да има и обратен резултат и да бъде вредно за мусулманското братство. Говоря за това, например, което, на което сме взятели в Турция и исламистските партии там, също и в Марокко. Това са партии, които искат да се развиват по пътя на демокрацията. Положението е опасно. Много ще зависи от действията на демократичната опозиция. Струва ми се, че за жалост като че ли опозицията не действа така, както трябва. Нищо не се прави, за да може да се приеме конституция преди президентските избори. Ще бъде абсурдно това мнозинство, мусулманско мнозинство от 70%, да не се отрази върху Конституцията. Едва ли може да очакваме Конституцията да защитава интересите на всички. Много вероятно тя ще бъде отсветена в... ще има и така исламски цвят. Но каква е главната цел? Главната цел е преди всичко да борбата за демо, една демокр... приемане на една демократична институция. Вместо насилието, на което сме взели на площад Тархир и на обратното насилие, което те, то предизвиква, би трябвало да сме свидетели на един мирен процес, в който опозицията излага альтернативни възгледи, възгледи альтернативни на мусулманските партии и армията. Това трябва да стане, но процесът е много бавен и не мисля, че демократичната опозиция е достатъчно обединена. Ще бъда кратка. Благодаря за ясните думи, най-вече към господин Гералд. Имам въпрос във връзка с процеса. Кой ще участва в него? доколко ще са необходими подкрепа и консултации отвън, ще бъдат ли изисквани подкрепа и консултации, например, от Венецианската комисия. Има ли възможности, особено като се има предвид казаното от един от експертите, именно, че няма да се осигури широко участие, въпреки всичко да допринесем за такова участие, без да създаваме впечатлението, че има намеса от страна на Запада. Това според мен ще е много важно. И така въпросът ми е как можем да окажем подкрепа на този процес, какво вече е направено и какво е заплановано. Председателката, благодаря. Наистина имаме проблем с времето. Затова бих помолила господин Сами и господин Дворкин да отговорят съвсем накратко. И моля пряко да отговорите на госпожа Брантнер на двустранна основа, ако искате да отговорите по-подробно, тъй като наистина нямаме време. Uh, Благодаря. За активиста на неправителствената организация, който не е от Египет. Действително случай е много важ... Е, сериозен те рискуват да бъдат оставени в затвора по египетския наказателен кодекс за няколко години. В момента не им се дава възможност да излизат от Египет, което означава, че обвинението води санкции от една до пет години минимум. Мисля, че международната общност трябва да се намеси в положението. Виновник за това положение е, е Върховния съвет на военните сили – и би следвало с международно сътрудничество да се започне обсъждане на, да се спре процеса на атака срещу гражданското общество. Не знам дали Европейският съвет, примерно, може да се намеси в случая с госпожа Понега, която не е получила виза за Европейския съюз, това е много важен случай. Ние трябва да е, помогнем и на нея, и на хората, които стоят зад нея, защото по този начин е, ще се покаже е, как Европейския съюз може да реагира. Второ, салафистите за разлика от Судан, в Египет е, военните не могат да гласуват. Знам как е случ... какъв е случай в Судан, но в Египет не е така. Но има директно връзка между салафистите и мюсулманското братство и военните. Това е твърдо. И както господин Марио Дейвид спомена, в Египет има много дългове и народа на Египет има и сериозни проблеми. И единствената организация, която контролира а, гъста, е правителството. Но ръководителите на салафистите имат също свои доста голями е, възможности да контролират а, всички процеси, свързани с е, оказването на помощ и е, стимулирането на хората за участие в избори. Не казвам, че Европейския съюз трябва да се намесва в е, процеса на приемане на Конституцията в Египет, защото това няма да помогне на никого, освен на исламистите. Единствено препоръчвам да се отнасяме към Египет през, като Алжир през 90-те и Турция през 80-те години, защото положението е точно с месеца между двете. Председателката, благодаря. Благодаря за вашето представене. Ще продължим и с резолюцията по успешност и с наблюденията ни следващото заседание е при закрити врати. Затова моля всички, които нямат отношение към заседанието, да напуснат залата. So.